Bene, cari colleghi, vi pregherei di prendere posto. Уважаеми колеги, моля заемете местата си, за да можем да започнем заседанието. Вече е, набрахме малко закъснение. По първата точка е, е, трябва да приемем дневния си ред. Ако нямате някакви възражения, мисля, че можем да приемем, че дневният ред е прият. Първата точка по същество днес след обед е размяна на становища с, с външния министр на Швеция, който има задачата да управлява дейността на Европейския съюз през последните 6 месеца. За мен е голяма чест и удоволствие да приветствам тук негово превъзходителство и много се радвам, че при приветствам такава важна личност като вас, господин министър. Днешното ни заседание, разбира се, се надяваме предвид искрения дух на сътрудничество, изразен от господин министър във всички институционални позиции, които той е заемал, както и в по-неформални форуми в по-малък мащаб преди настоящото заседание и се надяваме, че това ще продължи. Всички знаем много добре, че особено в сферата на външните работи, нашите намерения, нашите програми, макар а, да имаме съгласие по целите, понякога трябва да се отклоним от курса. А, например, събитията в Иран бяха нещо, което не бихме могли да предвидим. Но както посочи министъра на моите колеги, по време на неодавнашното посещение в Стокхолм, шведското председателство е, ам, а, има намерение да работи по конкретни въпроси. Ще изслушаме министъра, особено във връзка с, отношенията с Източна Европа, Балтийската стратегия, която би трябвало да се види, да се разглежда в контекста на отношенията ни с Русия, разширяването на Европейския съюз, приключването на преговорите с Харватия и ролята на Съюза като а, глобален фактор, решаването на кризите и изпълнението на целите за развитие на хилядолетието. Имаме доста напрегната програма. Имаме една институционална програма, която се променя. Както знаете, Очакваме в близкото бъдеще да се ратифицира Лисабонския договор, което ще повлияе начина по който е организирана нашата институция. Искам да дам думата на господин министър, и с удоволствие ще изслушаме това, което имате да ни кажете. Благодаря, господин председател. Наистина за мен е чест да съм тук. Аз мисля, че съм съгласен с, това, което е, казахте. Е, е, първо слушах финландския превод. Много оценя вашите приветствени думи. Позволете ми да кажа първоначално няколко думи, не твърде дълго, защото мисля, че ще бъде по-добре да дадем възможност за дебат, за дискусии, винаги това е важно в е, един парламентарен форум. Да започнем с очевидния факт. Света днес е по-труден и дори по-опасен, отколкото преди няколко години. Ние сме в економическа криза, Последните числа на Световната банка показват едно намаление на световната економика от порядка на 3%, обема на производството с 10%, а и от гледна точка на външната политика, политиката в сферата на сигурността, виждаме, че тези економически числа се отразяват и ще имат политически последици и от нас ще се очаква да се намесим, за да постигнем стабилността, която иначе ще бъде застрашена. Ако погледнете страницата на Международния валутен фонд, там има една карта за стендбай споразумените в, в, в държавите членки през последните няколко години месеца и тази карта е, е достатъчно силно послание. Ролята на Европейския съюз да се опита да даде стабилност на крехки нации около нас. Ако не успеем, ще се провалим и в други задачи. Също времено знаем, че е, е, имаме економическа задача, е, която е, е, от естество е, единствена в едно цяло поколение. Климатичните промени също. Има доста широко съгласие относно предизвикателствата, пред които сме изправени, часовникът цъка, Европейския съюз поема глобална лидерска роля в зелената дипломация, за да може до, да стигнем успешно до Копенхаген през декември и да отговорим на едно от най-важните предизвикателства на нашето време. Искам само да добавя, че е, се повишава напрежението в е, целия регион от Палестина до Панджаб – не може да не забележим политическите маневри както на Запад, така и на Изток. 20 години след падането на желязната завеса, а, а тази есен ще честваме някои от събитията от преди 20 години, на 9 август, когато беше нарушена целостта на а, желязната завеса а, между а, Австрия и а, Унгария, падането на Белинската стена на 9 ноември и всичко, което се случи от тогава, беше много значително. Успяхме да превърнем Европа от един от най-големите проблеми в Европа в един от най-конструктивните партньори ние направихме това чрез собствения си успех, чрез разширяването, чрез въвеждането на еврото и чрез изграждането на нови институции. Няма съмнение обаче, че когато сме изправени пред една предизвикателна а, програма от нас се изисква да бъдем още по-активни, за да запасим и увеличим доверието, което сме изградили през годините. И разбира се, през този период Швеция през пое, председателството на Европейския съюз в допълнение към нашия преход. Ние имаме нов парламент, очаква се нова комисия и се очаква ратифицирането на Лисабонския договор по време на, а, а, през есента, след което ние много бързо трябва да предприемем институционалните промени. Всички тези неща, политическите последици на економическата криза, размера на климатичните промени, геополитичните а, а, напрежения и институционалните промени би трябвало да бъдат решавани от всички нас, съвет, парламент и комисията. Мисля, че всички ще се съгласим, че доверието към Европейския съюз е функция от това как ние се справяме с собствените си проблеми в собствения частната си, собствената си част на света. И можем да изнасяме лекции по проблемите, но доверието към нас ще зависи от нашите действия. Това се отнася също така и за значението и сега вече по-обещаващите трансатлантически отношения. Ние трябва да работим ръка за ръка с нашите американски приятели и партньори, за да можем ние да бъдем един глобален партньор, на когото може да се има доверие. Сега по въпроса за разширяването и а, непосредствената ни среда, ние бяхме успешни. Ние трябва да видим а, силата на промяната, която е вътрешно присъща на разширяването в нашата част на света. Най-непосредствената задача е, разбира се, тези 100 милиона хора, които тропат на вратата ни от Юго-Источна Европа. Много неща са се променили след бруталните войни на Балканите. Сърбия е, има е, най-реформистското правителство от години насам. Косово е независима държава. Босна и Херцеговина се карат, но няма нито един случай на е, междуетническо насилие в Босна. Харватия прави значителен напредък, постигнат значителен напредък в, по пътя си към европейско членство. Черна гора също така и Албания са подписали молбите си за членство. За първи път от много време насам а, силите на интегриране са по-силни от силите на дезинтеграция. Това ни, ни кара да запасим инерцията, да запасим моментума на нашата работа през следващите месеци и години. Аз бих желал да се придвижим към едно ново равнище – което да включи възможностите за интегриране на всички държави на западните Балкани. Пътя към до членството ще бъде дълъг за много от тях. Изграждането на държавите в бивша Югославия не е завършено, но всички държави би трябвало да се придвижат и да започнат процедура за членство, като подадат молба за членство, като се развиват много по-всеобхватно и амбициозно и въведат а, реформи. А, ние можем да им дадем перспективата за реформата и за интеграцията, която ще бъде по-силна от това, което те имат в момента, за да може да се постигне. Това естествено трябва да се а, преодолеят някои пречки но това е процес. Ние трябва да постигнем прехода в Босна от доста назадничевите дейтенски структури от миналото до напредничевите брюкселски структури. Всичко това може да стане, ако има политическа воля и ако запазим темпото проблема за Турция понякога е противоречив и това е съвсем е, е, естествено. Това е, е голям въпрос, но задачата на председателството е да работи и да изпълнява обективно приятите политики на Европейския парламент. Ние би трябвало да придвижим и този процес на присъединяване през следващите месеци. Може би най- важния процес, наистина може би най-важният процес през следващите месеци ще бъде това, което ще се случи с разделение остров Кипър, тогава когато ръководителите на две държави ще се опитат да преодолеят разделението на тяхната столица и на техния остров 20 години след падането на Берлинската стена. И те трябва да покажат какво, а, какво означава Европа. Те не трябва да циментират старите разделения, да ги преодолеят. И като демонстрират това в Кипър, те ще покажат истинския а, европейски ангажимент в Средиземноморския регион, в Юго-Источна Европа, което ще повиши доверието към европейския процес на помирение и интеграция. През миналата година Европейския съюз даде началото на два продук... проекта от а, голямо европейско значение. Първото беше Съюза за, европей... за Средиземноморието, където ние решихме да подадем много по-амбициозно ръка на а, държавите от Средиземноморския регион. А, Барселонския процес чеше десетина години, но ние искахме да направим нещо повече. И това се основаваше на нещо съвсем просто. А, тук ще се добави 160 милиона хора към Южното Средиземноморие. Това е изключително важен въпрос не само за тях, но и за нас. Дали ще бъдем ние общество характеризирано от стагнация и отчаяние, което не може да намери работа за растящия брой хора или тези хора ще могат да отворят своите общества към бъдещето, което ще доведе до важни последствия и за тях, и за нас. Съюза за Средиземноморието е много важен за изграждането на активно партньорство, което е от изключително важно значение. И а, Съюза за е, е, Средиземноморието е, след последиците на войната в Ивицата Газа ние е, насочваме очи на изток, да кажем, между Европейския съюз и Китай имат 12 различни държави. 80 е, милиона на държавите от източното партньорство, милионите на Русия и а, е, а, народите в Централна Азия. Аз бях много изненадан от доклада на Европейския съвет по а, международни отношения. Те описаха ситуацията в цялата тази сфера доста, а, доста унило. Политиката там е токсична смес от авторитарни демокрации, и, а, която подклажда конфликти, економически конфликти в региона малко преувеличено, но не съвсем невярно. От, отново ние трябва да разработим източното партньорство като нещо, което се усеща като важно за държавите, което използва силите на, на прехода и на трансформацията и а, ги а, актуализира за в бъдеще. Също време, но ние би трябвало да продължаваме да се ангажираме с Русия. През последната година отношенията ни с тази държава се влушиха поради конфликта с Грузия, но също така е очевидно, че ние имаме интерес да продължаваме да се опитваме да ангажираме Русия с, с европейската политика и глобалния ред. Не би трябвало да се отказваме от опитите си да ги убеждаваме, че нищо не е по-сигурно за Европа от добри отношения с всичките и съседи, дори най-малките, които се основават на истинско приятелство и доверие. Именно това се опитваме да направим ние в Европа. И ако приключа с опита си да нарисувам една картина на Европа и непосредствените ни съседи. Може би има и едно ново северно измерение. Аз ще бъда в Стокхолм. Просто това ще бъде едно събитие в други ден и ще разглеждам молбата на а, Исландия за членство в Европейския съюз. Тази молба ще с тази молба ще се процедира, както с всички други молби за членство, като се има предвид обаче, че те като а, част от европейското економическо пространство са част от достиженията на европейското право, част от Шенген, те са по-напред, те ще обсъждат бъдещето, ние ще обсъждам бъдещето. Позволете ми да отбележа, че разбира се, а, това ще е, привнесе ед, в Европейския съюз една държава с силни демократични традиции, с парламент от хиляда години, нещо с което много малко от нас може да се похвалим. И това ще е, донесе е, нашия е, Европейски съюз ще го вкара в една много интересна сфера и може би ще има нови революционни транспортни пътища между Атлантическия и Тихоокеанския свят. И а, това са големи проблеми, с които трябва да се справяме в нашата част на света и в непосредственото си обкръжение. Именно доверието към нас ще определи доверието в по-широкия свят. Естествено, тук трябва да се добавят всички въпроси с които, пред които сме изправени от Палестина до Панджаб трябва да се активизира процеса в Близкия изток. Пред миналата година се работеше в Сирия, в Египет, има едно египетско измерение, имахме процес от Анаполис. Всички тези неща бяха несигурни, но нещо ставаше, докато сега нищо не става. Трябва някои процеси да се раздвижат, при това много бързо, за да не се окажем в едно много по-трудно положение в Близкия изток, отколкото а, сме в момента. Трябва да се опитаме да допринесем за стабилността в Ирак след евентуалното изтегляне на американските сили и коалиционните сили. Трябва да работим и с Иран, предвид това, което се случва по улиците, предвид консулските въпроси. Ще продължим да работим по някои много важни дела, но трябва да се намери начин и да се стигне до решение на важните въпроси. Естествено и по важната ядрена тема. Трябва да работим по изборите в Афганистан, по политическия преход към новата фаза на тази държава а, влязохме в нови отношения с Пакистан, опитвайки се да подпомогнем на тази държава в нейните проблеми, свързани с сигурността и с финансовите аспекти. И да не забравяме, че Пакистан е една значима държава. След не много време, ще има 200 милиона души, които ще бъдат на вратата на Европа. Това в никакъв случай не изчерпва отношенията ни. Нашия, е, е, нашия е, съсед, мюсюлмански съсед, мисля, че има възможност за по-положителни отношения. Американската политика се промени. Значението на речта на про... на президента Обама в Кайро не би трябвало да се подценява. Ние виждаме как се справят с ситуацията управниците в Иран. Виждаме също така, когато виждаме избори в целия мисюлмански свят от Марокко до Индонезия. Това не са сили на фундаментализма, които печелят. Те са там, те са част от политическата среда. Ние имаме и някои сили, а, и в нашите общества, които могат да създават проблеми, но те не могат да получат доминиращ глас. Те са маргини, маргинализирани и други гласове набират сила, което създава по-добри възможности за работа по въпросите на мира в Близкия изток, за укрепване на демокрацията в а, Пакистан и помирение. Надявам се в, някакво, а, в някакъв момент в бъдеще с режима в Иран. Това са някои от въпросите, които ще бъдат в програмата на всички наши държави, на парламента и на председателството. Старта беше много интензивен, както и се очакваше. Аз бях в Балтийските държави. Току-що се върнах след 4 дни в Южен Кавказ отивам в Стокхолм за няколко часове, след това другаде и а, след това отново се връщам в Брюксел в понеделник за съвета по външни отношения. И а, в тези бележки, естествено, не мога да а, кажа, да твърдя, че съм изчерпал всички въпроси, но се опитвам, но ще се опитам поне да отговаря на въпросите, които ми задавате и позволете ми да кажа нещо, което съм казвал и преди. С а, нетърпение очаквам сътрудничеството си с Европейския парламент. Това е не е само необходимо, смятам, че и конструктивно, същевременно и стимулиращо, надявам се, за всички всички нас. Благодаря. Благодаря, господин министр, за вашето изложение. Действително, един подробен доклад беше това. Не искам да съобща на колегите следното. Господин министър Билт, след около един час трябва да напусне залата. 34 души са се записали за въпроси. Моля ви за две неща. Приключвам с този списък на желащите да се изкажат. Моля да бъдете така любезни и да не надхвърляте две минути, с които разполагате за, вашето, за всяко от вашите изказвания. Първо давам думата на представителите на партиите и след това ще минем към списъка. Сала Франка. Благодаря, господин председател. От името на колегите Елма Брок и от името на всички колеги от НП, поздравявам с добре дошъл господин министър на външните работи Карл Билт. Желая му много успех и на председателството на Швеция. Ще ви е нужен късмет, тъй като има големи предизвикателства пред вас. Например, референдума по Лисабонския договор, както и състава на новата Европейска комисия, заседанието в Копенхаген по подновяване на протокола от Киото. Това всичко са важни политически събития. В тази връзка искам да ви поставя три въпроса. Първо, първо от нашата политическа група искаме да се съгласиме с вас за визията за силна Европа. Въпрос, какви подготвителни работи ще предприеме шведското председателство за краткосрочното прилагане на външната, външната дейност на Европейския съюз. Вторият въпрос е под правата на човека. Във всич... много региони на света правата на човека трябва да бъдат подобрени. Например, положението в Иран. Как гледате на предложението на реформаторските сили, някогашният президент Хатами, за провеждането на нов референдум, и, който да потвърди изборите или не, резултат от изборите или не. По, третия въпрос по отношение на Хондурас. Имахме дискусия по пленарното, в пленарното заседание на Европейският парламент. Става дума за демократична нормалност. Има, имаше преговори с Оскариас, президент на съседната държава, договор за асоцииране с централните, централноамериканските държави. Положението в Хондурас трябва ли да бъде отчетено, да бъде взето предвид по отношение на петък, когато ще имаме заседание. Благодаря, господин Салафранка. Вие спазихте ограничението от две минути. Господин Свобода, Господ господин Билт. Разбира се, вие споменахте много въпроси, все важни, е, но искам да се върна на специално на въпроса за Балканите, отглас от пленарното заседание. И специално две неща искам да попитам. Първо за Харватска и отношенията между Харватска и Словения. Имате ли нови инициативи или просто изчаквате? Може би чакате да има нов е, правителствен глава в Харватия, за да е, се инициират отново разговори между двете страни. Вторият проблем е този за визите. Той не е единствено ваш проблем, но все пак вие сте запознат с него в повече детайли. Не съм против намереното решение, но бих искал да се потърсят начини към това споразумение да бъде привлечена максимално скоро Босна. Смятате ли, че има възможности в споразумението за визите да бъдат включени гражданите на Босна и е, Херцеговина? Благодаря. Икономискаме време. Господин Качин има думата. Благодаря, господин председателю. Господин министре, продължавам с Босна и Херцеговина. Получавам отчаяни електронни писма в последните дни във връзка с последиците от съобщението, че Босна не е включена в пакета от страни, които от 1 януари ще се ползват от безвизов режим. Те са наистина отчаяни. Просто босняците е, се смятат е, жертви. Те е, бяха жертви, пострадали от ембаргото за доставка на военно оборудване, а сега са отново жертви на ембарго на свободното движение. Смятат, че сърбите и харватите вече не се нуждаят от босненска държава. А всъщност те се нуждаят отчаяно от такава. Тъй, че, господин министре, настойчиво бих ви помолил да им съдействате, да им окажете конкретно съдействие и помощ, да окажете такава помощ на администрацията на страната и да използвате всички налични средства за постигане на напредък и за осигуряване на свободно движение на хората от Босна преди 15-та годишнина от събитията Сребреница, която е следващата година. Що се отнася до Косово а, и безвизов режим там, това е несъществуваща държава. Те са незабравени, а, а заличени хора. И за това смятам, господин министре, че вие по време на вашето председателство трябва да постигнете баланс в ситуацията в Западните Балкани. Иначе последиците ще излязат извън всякакъв контрол. Благодаря колежката Луначек. Две минути на разположение има. Благодаря, господин председателю. Господин министре и е, господин ръководител на съвета, аз също искам да изразя високата си оценка за факта, че отделихте време да дойдете при нас и да ни запознаете със своите предложения. Наистина, ценя високо обстоятелството, че вие споделихте желанието на а, вашето председателство, на вашата държава да а, заяви а, глобалната водаческа роля на Европейския съюз по отношение на промените в климата. Надявам се, че тази риторика ще бъде съпроводена с реални мерки. Например, фонда за адаптация за развиващите се страни да бъде попълнен с необходимите средства, нещо, което държавите членки, много от тях все още не искат да направят. Това беше едно от нещата, които исках да попитам. Какво е положението с фонда и какви са ви намеренията? Двамата предходни оратори говориха за безвизовия режим с държавите от Западните Балкани. Много се радвам, че Хрватия, Македония, Сърбия ще имат безвизов режим, обаче какво става с Босна? Последните ни трима представители, които бяха в Босна, критикуваха комисията за това, че не е включила в проекта си Босна. Мисля, че е необходимо съвета да направи всичко необходимо и да помогне на босняците да а, получат безвизов режим. Необходимо е не... техническите мерки да бъдат а, внедрени, поведени до края на годината, така че и босненци да могат да пътуват следващата година свободно. Последният ми въпрос – Иран. В средата на август Е, ще е, встъпи в длъжност избрания в кавички. Това беше измама, разбира се, президент Ахмадинеджад. Надявам се, че държавите членки на Европейския съюз няма да бъдат представени на високо ниво на това встъпване в длъжност. Европейския съюз трябва ясно да заяви според мен, че това са били порочни и фалшиви избори. Какво е мнението ви по този въпрос? Благодаря. Давам думата на колегата Танок за две минути. Благодаря. Е, тук съм. Тук съм. Благодаря, господин министре. Пак за Близки изток искам да попитам. Връщам се на чешката инициатива за актуализиране на отношенията с Израел. Това ще бъде ли отново във вашия дневен ред или сега положението е по-трудно с новото правителство? Има ли някакви предложения за охлаждане на отношенията с Израел? Да не би тези инициативи да попаднат в ръцете на а, смъртни врагове, а, като да кажем Хизбола, правителството на а, Иран и така нататък. А, в Южна Азия а, вие споменахте а, Пакистан, Индия, Афганистан, но не и Шри-Ланка, страна, която в момента се реконструира след гражданската война. Швеция е играла голяма роля там. А, Китай все повече засилва влиянието си. Как можем ние да възстановим влиянието си в този район, защото, разбира се, комисията, страхом се, има а, лоша репутация през последните няколко години и а, сега тези хора се нуждаят от а, помощ от страна на Европейския съюз, но и от по-приятелски подход от наша страна. По отношение а, на на Кипър. Много е важно да имаме подкрепата на ОНЕ, но там имаме вето от страна на Анкара в Министерство на отбраната. Имате ли някакви индикации Турция да приложи протокола от Анкара и да признае Република Кипър? Нещо, което обеща да направи преди 2 или 3 години. Благодаря. Давам думата на следващия оратор от групата ГУЕ. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Καλμπίλτ, να τον συγχαρώ για την παρουσία του εδώ, να συγχαρώ και τον... Благодаря, господин Билт. Искам да ви благодаря за вашето изказване. Искам да поздравя и председателя с избора му. Бих искал, господин Билт, да се спра на въпроса за разширяването. Вие самият го споменахте. И във връзка с Турция искам да ви задам един въпрос. В момента има преговори между кипърския президент а, господин Кристофиас и и ръководителя на кипърските турци. Мислите ли, че е, възможното решение на конфликта там трябва е, да включи препращане, позоваване на европейските ценности? Аз самият съм Кипър и смятам, че е, действително обединяването на двете общности ще бъде един много важен международен символ. Нашата цел са кипърците, които имат нужда от решение за да могат да се движат свободно не само на цялата територия на Европа, но и в собствената си държава, т.е. на нашия остров. Разбирате, че двамата ръководители, ръководителите на двете общности, са призвани да решат е, вътрешните проблеми, раздиращи острова, но нито единият, нито другия може да реши проблемите, проистичащи от турската окупация. Значи, Кипър е независима държава, член на Европейския съюз и е, не би трябвало да има нужда от гаранции от страна на трета държава извън на Европейския съюз. В момента има 40 хиляди 000 войници, турски войници на Кипъра, а, кип, а турското кипърско население е 80 000 души, а, което означава, че на а, двама души се пада един войник. А, що за сигурност е това? А, бих искал да ви а, призова да а, окажете своята подкрепа и съдействие, но какво влияние можете, какъв натиск можете да окажете върху а, Турция, така че а, правителството в Анкара да признае Република Кипър. Всички тези жестове със сигурност ще допринесат за намирането на решение. Що се отнася до Близкия изток, мисля, че Европейския съюз трябва да има повече идеи за помощта, която е в състояние да окаже в региона. Това е заключителната ми бележка. Благодаря, каза председателят. Господин Плевли... Плеврис. Господин Плеврис ще бъде последният координатор. Благодаря, господин председател. Аз искам да ви задам няколко въпроса, свързани с разширяването. Вие засегнахте темата за разширяването на изток. Как се отнасяте към аргументите на Франция и на Германия, които многократно са заявявали, че не става и дума за пълноценно присъединяване на Турция към Европейския съюз и че Турция трябва да се ползва от специфичен режим – според вас каква трябва да бъде ориентацията на Европейския съюз, неговото отношение към Турция? Трябва ли границите на Европейския съюз да стигнат до Ирак? Защото може би в този момент вече ще излезем извън географското понятие за Европа. Що се отнася до Кипър? Беше поставен въпроса да бъде оказан натиск върху Турция, за да бъде тя задължена да признае Кипър като държава член на Европейския съюз. Е, е, искам още един въпрос да поставя този за иммиграцията. Не ви чух да споменавате нещо по него. В момента има много големи нелегални иммигрантски потоци към Европейския съюз, преди всичко от средиземноморските държави. И е, средиземноморските държави са тези пък от наша страна, които поемат най-големия натиск на незаконната иммиграция. Може ли да бъде оказано влияние върху държавите на происход, за да приемат обратно своите граждани, които са незаконни емигранти при нас? А пък Турция, която е важна транзитна държава, може ли да бъде по някакъв начин задължена да спазва международните си ангажименти? Вие казвате, че трябва да Що се отнася до Иран, вие казвате, че трябва да установим контакти с режима, да имаме комуникации. Смятате ли, че това е възможно наистина? Най-вече за иммиграцията ви поставям въпрос. Благодаря, почти се вместихме в графика. Сега ще дам думата на министъра. Той ще е, си даде необходимото време за отговори. Ако е, има възможност да се зададат и други въпроси, ще ви помоля отново да ги зададете, но максимално е, звито. Две минути. Добре. Ще се опитам да бъда кратък, без да е, изпускам много въпроси. Първо на господин въпроса на господин Салафранка. Първо, трябва да изчакаме ратифицирането на Лисабонския договор. Трябва обаче да бъдем готови за това, което трябва да направим, ако и да се надяваме, че когато по-скоро това ратифициране се случи. Това ще бъде изключително важно за следващите години. Има някои важни въпроси, които би трябвало да бъдат решени. Но искам да е, призова всички да ги обмислим по различен начин, че когато му дойде времето, за да, да можем да придвижим напред конкретните решения и да имаме интелектуалната и политическата готовност да го направим. Трябва обаче да изчакаме политическите процедури във всички държави, в конкретни случаи в Ирланд, Ирландия и просто да изчакаме без да заспиваме. А, по въпроса за Хондурас обсъдихме накратко в пленарното заседание този въпрос и мисля, че тогава казах на пленарното заседание, че новият опит на президента Ариес а, ще бъде успешен. Оказа се, че това не е така. Политиката, която водим, беше в общи линии това, което посочих миналата седмица, която според мен е готова, е, е правилната е, всички други варианти не са добри. Е, е, ние поддържаме диалог с тези хора, с Европейския съюз, за това как ние в Европейския съюз можем да помогнем и остава да се молим и да се надяваме, че те ще успеят. А какво ще стане с преговорите с Централна Америка, надявам се, че няма да трябва да прекусяваме този конкретен мост. Ако трябва, ще преминем по него, когато му дойде времето. Няколко въпроси имаше за Иран. Очевидно, предпочитам да не се впускам в подробност, дебати за това какво би трябвало да се направи в Иран от гледна точка на референдуми, избори и така нататък. Там има е нещо като плурализъм в много ограничена рамка и аз много се надявам, че те ще могат да се справят. И ще видим какво ще излезе от дебата. Лидерите на Иран обаче би трябвало да бъдат а, загрижени за легитимността на техния режим в очите на собствените им избиратели. Ще трябва да чакаме да видим какво ще се случи. Ние а, смятаме, че Иран е една много важна държава. Това са хора с надежди, с мечти, с аспирации. И те трябва да се справят с бруталността и с насилието, което виждаме на улицата. Имаме ли отношения? Да, разбира се, имаме дипломатически отношения с тях. Аз много пъти съм разговаряла с външния министр Мотаки през последните седмици по консулски въпроси и а, с, арестуването на граждани в а, британското посалство. Имаме а, още едно френско момиче, което е задържано без причина в, а, иранск, от иранските власти. В този смисъл, да, разбира се, трябва да работим по тези неща. Същото се отнася и за ядрените въпроси и други въпроси, като същевременно се надяваме, че ще се постигне и нещо друго по-късно. Няколко въпроса бяха даде, зададени за Балканите, Босна, визите по Харватия и Словения. Има и други пречки, не само цитираните. Това, което мога да кажа за Словения, казвал съм го в частен порядък, мога да го кажа и публично, съвсем публично в случая. Мисля, че риториката беше твърде гръмка и от двете страни. А Балканите са място, където човек трябва да бъде много внимателен с риториката, трябва много внимателно да се а, преценява какво се казва, защото това може да доведе до последици. И призовавам лидерите от двете страни малко по-спокойно да реагират, да обмислят проблемите колкото по-бързо постигнат до решението, толкова по-добре очевидно за Харватия. А всички ние сме заинтересовани да а, ускорим а, присъединяването на Харватия. А, това е важно за Харватия, но това е важно и за Словения. Една държава не може да бъде изолирана. Ние не искаме това. И се надявам, че едно ясно разсъждение ще доведе до решение на въпроса по един европейски начин. Именно за това е Европа да се справя с проблемите конструктивно и в дух на компромис. Босненският проблем беше посочен от няколко души. Знам също така и риториката в Сараево. Но позволете ми да кажа, че това не е нов проблем, а освен това ние, виж... ние го виждахме, че се задава. Аз съм говорил с Карл Шварценберг, с Бернар Кушнер. Прекарахме цял ден с босненските ръководители, обсъждайки целият спектър на проблемите и призовавайки ги да се вземат в ръце, да се стегнат, защото в противен случай а, влака ще мине и ще замине. А, и това няма, влак няма да чака Балсън да си реши проблемите. Това имаше известен ефект. Те започнаха нещо да правят, но това не беше достатъчно. Аз говорих също така с заместник държавния секретар Штайнберг и, и на него казах, че не е направено достатъчно и че трябва да се предприемат стъпки по повод на биометричните данни в паспортите, а не само да се говори за това. Но а, министрите не са много квалифицирани. Те са много симпатични, ама знаете за какво говоря. Трябва да се установи на доверие с тях, а, защото а, обвинения срещу международната общност няма да доведат до никъде. Виждам сега, че босненските лидери е, правят нещо. Е, те са жертви. Е, е, аз се чувствам босненец, след като толкова време съм прекарал там. И съвсем открито мога да кажа, че ние водим война с думи. Нека да погледнат европейското общество, нека да се обединят заради младите си хора, защото техните млади хора, които аз познавам, те не искат ни каращи се политици, искат европейска перспектива. И босненските политици могат да докажат, че те могат да бъдат част от Европа, ако успеят да го направят, никой няма да е по-щастлив от мен да ги приветствам на влака. Ако не го направят, няма, а, придвижва, няма пътуване без билет. По въпроса за колко трябва да се внимава. Аз съм много а, внимателен с тези въпроси. Има въпроси на а, законността вътре в Съюза, по въпроса за по въпроса за проблемите с глобалното лидерство по климатичните промени, нашето правителство е ангажирано това да бъде наш приоритет ние ще подкрепяме от името на председателството тези въпроси. Ще се води зелена, много активна дипломация през следващите месеци. По въпроса за Иран, аз няма да отбягвам този въпрос и преди, няма да го отбягвам и сега. Не съм несъгласен с прияти от вас подход. По въпросите повдигнати от господин Танок по Израел, определено ние искаме да имаме по съдълбочен диалог с Израел за в бъдещето. Това е необходимо и това се отнася за всички. И а, трябва да има диалог, за да може да се реши проблема. Американците също искат това. Те искат един интензивен диалог, задълбочен диалог с Израел, за поселенията, за мир в Близкия изток, по въпросите за ивицата Газа. Ние смятаме, че изолацията е не само неприемлива, тя е контрапродуктивна от израелска гледна точка и се надяваме, че диалог с Израел ще ги накара да видят това и да охлопят малко своята политика и да видят как биха могли да е, формират своята политика. Шри-Ланка е друг въпрос на нашия екран, на нашия радар. Е, може би ще има някакво решение в някакъв момент. Имаше един а, е, е, триумфален момент след печ... спечаването на войната, когато властите в Коламбо не искаха да чуят а, какво говорят а, в Европа. И а, молбата на международните организации да се даде достъп до лагерите не беше чута, но необходимо а, да се знае, че спечелването на мира е много по-трудно от спечелването на една война. Война може да се спечели с внос на оръжие, но за стабилността на една държава е необходимо да се спечели мира. И мисля, че с помощта на международната общност в някакъв момент това ще стане и ние би трябвало да бъдем готови и в тази сфера. По въпроса за Кипър. Нека да отбележим, че Европейския съюз няма и не може да има никаква роля в процеса, който се провежда в Кипър. Това е въпрос на е, лидерите на двете общности да седнат и да намерят съгласие. Аз лично съм впечатление от двамата и от е, убеждението им, че те трябва да направят това. Познавам историята, познавам ситуацията и мисля, че те наистина искрено искат да го направят, но има значими трудности. Тези трудности обаче не са по-големи от други препятствия, които сме преодолявали. И мога да кажа, че ако те могат да решат проблемите на управлението, които са доста щекотливи, аз смятам, че е вероятно и други въпроси да могат да бъдат разрешени. Но това е личния ми опит, личното ми чувство на базата на бивш опит. Другите въпроси, за които говорихте за сигурността, вероятно ще са по-трудни, те ще бъдат решени по-към края и би било неуместно от моя страна да се опитам да си присвоя някаква роля в тази сфера. По въпроса за решенията на съвета, как, за което говорихте и вие, когато говорихте за Ирландия и така нататък, ние всички трябва да разгледаме решенията на съвета и да е, направим така, че те да бъдат правилно изпълнени. И ако има споразумение, което се надявам, че ще има, тогава ние като Европейски съюз би трябвало да а, го прегърнем. Макар, че аз смятам, че економическите а, ползи в Кипър биха били значими. Ние би трябвало да подкрепим едно споразумение. Постигането на това споразумение обаче е работа на ръководителите на двете общности. Аз не казах нищо по въпроса за имиграцията. Причината поради това за това е, че имаше едно неформално неформална среща на министрите на вътрешните работи, на иммиграцията в Стокхолм. А, и трябва да ви призная, че нямам никаква представа за какво са говорили, а, тъй като аз бях потънал в проблемите на Кавказ, но това ще бъде повдигнато като тема. А, на следващия Европейски съвет и тогава ще съм запознат. И мисля, че това се отговорих на повечето от зададените въпроси. Благодаря, господин. Еги, ма, добро, ултериорменте. Ми... Искам да се извиня на колегите. Сигурен съм обаче, че ще ми простите. Трябва сега да ви притисна малко за времето за изказване и то да стане минута и половина на човек тъй като имаме близо 30 оратори. Е, за една минута и половина моля господин Брок. Е, президент, е, президент. Господин председател на съвета, искам да ви поставя въпрос за процеса на разширяване. Беше казано, че Исландия други ден ще постави, ще представи заявлението си за присъединяване – Исландия е в европейското стопанското пространство. Много от европейското законодателство вече там формално е хармонизирано. Вие като швед имате опит с европейското економическо пространство. Та не е ли, не е ли източното партньорство едно, един стимул за приближаване, сближаване и за да няма закъснение в процеса на присъединяване. Благодаря, господин Брок. Сега господин Ролчек. Господин Билт, мога ли да ви попитам следното? Миналата седмица Канада въведе визи срещу една от нашите държави членки – Чехия. Какво възнамерява шведското председателство да направи за преодоляване на този проблем и за нормализиране на положението, а именно привеждането му в състояние на безвизов режим? И, е, е, пасо ла парола колега Пак думата на колегата пак. Господин външен министр, Хрватска и Босна и Херцеговина ме интересува. Вие казахте, че Хрватска напредва добре и след като попитаха колегите повече по този въпрос, външната граница е важна на Евросъюза тази външна граница между Харватска и Словения да стане вътрешна граница. Този на Европейски съюз това е задача и една приоритетна задача на шведското председателство. Единият въпрос е въпрос на съда, а другото е въпрос на преговори в Европейския съюз. Не бива да чакате, докато двете държави се споразумеят, а трябва да се действа подчертавам всичко, което казаха колегите за безвизовия режим. С а, решението се циментира всъщност етническото разделение в Босна. И затова смятам, че трябва действително да се опитаме да направим всичко да помогнем на Босна. Не може същите мащаби да прилагаме към Босна, както към Сърбия. А действително трябва да се опитаме да помогнем и да заздравиме това, което беше разрушено в тази държава, именно етническото съжителство. Вие казахте, че старите дейтански структури трябва да ги преодолеме. Можете ли да кажете нещо по-подробно по този въпрос? Благодаря, колежка Пакке. Лунгес има думата, колегата. Благодаря, е, señor Bueno, estoy encantada de saludar otra vez, señor Bild, y le agradezco que comparezca. Благодаря, господин председател. Благодаря, че имам възможност да говоря пред тази а, комисия. Господин Билд, когато пое Швеция председателството, говорихме за въздействията, но не говорихте подробно за това, което ще бъде направено вие казахте, че Европейският съюз трябва да мисли за своята северна е, граница, но може ли малко повече подробности по стратегическите въпроси, като Латинска Америка, да обсъдим договорите за асоцииране? Е, нека да получат по-ясни очертания. относно Средиземноморието, при връзките между Европа и средиземноморските страни има известна принуда от близкоисточния конфликт. Може ли малко по-подробно се спрете на концепцията на партньорството? Как преценявате ЕПАС? Имате ли намерение да напреднете в тази насока на СИП става дума. Господин Гал сега има думата. Благодаря, господин председател. В външните се думи казахте, че светът става все по-опасен, нараства напрежението, по-добре да се реагира, отколкото да се изчаква. Даже и превентивно да действаме. Нашата политика на добросъветство има такава цел. Относно Украина, съвета взе решение – че ако дадеме домашно на Украина, което трябва вътрешно да ги реши, то може да се приближи към Европейският съюз. На 18 юни външните министри Штайнмайер и Соковски бяха в Киев и говориха по това. Въпросът ми е, какви цели през следващите месеци сте си поставили за връзките с Украина? След това казахте, че трябва да действаме по-амбициозно при кризи, но мисля, че трябва да сме добре подготвени и да използваме това, което сме, по което сме взели решение политически. Преди 5 години решихме да изготвим така наречените Battle Groups в така наречените SDP е мисии, обаче те не бяха използвани. Една делегация на подкомисията за отбрана беше в Швеция и беше положително впечатлена от тамошната готовност на шведската Battle Group в Великобритания по въпросът за Конго обаче е, не настъпи напредък. Готов ли сте въпрос във вашето председателство, концепцията по е, изготвянето на такива групи, бойни групи, да бъде, да бъде е, стимулирано и да бъдат използвани при нужда? Благодаря. Госпожа Фратела. След това ще ви дам думата, господин министър. Е, Благодаря, господин председателю. Господин Билт, искам да ви поздравя за програмата, ми, програмата ви в частта и за правата на човека. Имам няколко въпроса. Като цяло, вие бихте искали е, правата на човека да станат по-видими, по-откроени в е, е, външната политика на Съюза. Как ще постигнете това? Как ще повишите профила видимостта е, на диалога за правата на човека с трети страни, за да има това полезни последици, полезен ефект? Специално мисля за консултациите с Китай и с Русия. Много интересна за мен сфера е правото на свободно изразяване в интернет. Интернетът е област, в която правата на човека често се потискат и свободата на словото страда. И на последно място, положението на активистите, е, които се борят за правата на човека в цял свят е много тежко. Има е, много е, тежки е, случаи, да кажем в Кавказ. Е, Наталия Естемирова беше убита и това бе едно пладнешко убийство посред бял ден, безсрамно. Какво ще направите за подобряване на положението на тези активисти? така че те евентуално да могат да излязат от страните, които, в които животът им е под заплаха. Благодаря, госпожа Хатула. колегата Беон ще е, бъде последния оратор в този кръг от въпроси. Благодаря, господин е, председател. Господин министре, във вашето изказване е, цитирахте Съюза за Средиземноморието. И мисля, че в крайна сметка вие споделихте тази идея която е общо приета, че тук предизвикателствата са значими. Има демографски, економически, геополитически предизвикателства, предизвикателства в енергийната сфера. Но тази инициатива която наскоро претърпя промяна, е много полезна. Има много прост въпрос. Какво мислите за последното заседание? Мислите ли да дадете нов тласък на процеса, въпреки бюджетните ограничения? Все пак да не трябва да се ограничаваме в действията си само до конфликта между Израел и Палестина. И като председателство, смятате ли да предприемете инициатива да а, придадете така пълния размах на този процес? Мисля, че това ще бъде много важно. Благодаря, господин Пейон. Давам думата на е, господин Билт. Uh, um, Благодаря. The, um, Започвам, може би, с правата на човека. Това е приоритет не само на шведското председателство. Мисля, това е приоритет на Европейския съюз. Ако можем да предприемем различни мерки за така повишаване и разширяване на репутацията на нашия съюз в сферата на правата на човека, това ще бъде много сериозен а, прогрес и значението на Европейския парламент в тази сфера е огромно. Защо а, външните министри да се намесват, би казал някой. Тук винаги се поставят тежки проблеми от гледна точка на балансиране, уравновесяване. И Европейския парламент ще бъде важен двигател. Много ще се радвам на подкрепата и стимулите, които ще дойдат от Европейския парламент, а те могат да бъдат много. Сега, а, правата на човека са широк фронт. Интернет е, е така нов фланг в него. Има хора, които в различните страни се опитват да ограничат е, свободата в интернет. Е, може би е, класическата правозащитна общност не е обърнала достатъчно внимание на този въпрос. Ние, мисля, поставяме въпроса, полагаме усилия, чу се гласа ни за Казахстан и новото законодателство в страната, което е много ограничаващо по отношение на интернет. А, аз бях в Баку вчера. А, там двама блогери а, всъщност а, са изправени пред повдигнати обвинения. И а, ние поставихме въпроса. А, това е нов фланг в борбата а, за свобода и мисля, че Европейският съюз трябва на този политически фланг да бъде активен. Мисля, че заедно трябва да действаме. Същото въжи, когато говорим за защитата на активистите, борещи се за правата на човека. Това трябва да бъде, разбира се, съпроводено с индивидуален подход за отделните страни, отделните хора. Латина Америка, Латинска Америка, аз а, Поставих този въпрос в уводните си думи. В Африка имаме огромни въпроси. Първата среща, която ще имаме на високо равнище, ще бъде с президента на Бразилия. Бразилия е много важен партньор на Европейския съюз, не само с оглед промените в климата и в енергийната сфера, но и поредица други въпроси. И това, е, което правим е интензивни разговори с Латинска Америка в момента, включително по тези въпроси. Опитваме се да изработим споразумение за свободна търговия е, с е, андийската общност. Правим усилия за постигане на преговори. Мисля, че ще постигнем напредък и с възникващите економики там ще укрепим отношенията си като цяло. Връщам се на Босна. Това става дума тук за визовите въпроси. Вижте, визовите въпроси не се поставят само при Западните Балкани, а навсякъде. Както казах, е, повтарям, вчера бях в Баку. Е, същите проблеми се поставят и там. Това е източното партньорство. Сега има повече полети между Баку и Москва, отколкото по съветско време. Защо? Защото няма визи. Когато сте млад, искате да видите други държави. Можете да идете в Москва, можете да идете в Турция, не можете да идете в Европейския съюз. Искат ли грузинците, арменците улесняване, облегчаване на визовия режим? Ами те е, се надяват, че ще получат такива облегчения. Е, вие отгътнете дали е, украинците искат да получат по-облегчен визов режим. Вижте, въпросът е труден. Аз бих искал Европа да се открие максимално. Аз смятам, че когато хората се срещат, това поражда добри сили. Но трябва да имаме предвид и мнението на нашите избиратели. Сега има а, хора с малко по-различна ориентация. А, имаме внезапни вълни, пристъпи така на трафик, а, на различни видове престъпления и тогава има политическо отстъпление във всичките ни страни. Трудно се балансира. Ние искаме да откриваме границите си, да ги отваряме. Възможно най-бързо за максимален брой хора. Но е, трябва да знаем и да не забравяме, че има и други неща, които е, искат решаване. Е, престъпност трансгранична, трафик на наркотици, трафик на жени, на деца, на каквото можете да си представите. И това е, е съпроводено с други пък опасения за фалшиви паспорти, открадната самоличност и така нататък. А, нали, ние не бихме могли а, да а, уловим всички престъпници, но разбира се, тези държави трябва а, да спазват някои изисквания, за да бъдем ние по-спокойни. сега. По-лесно е за Русия, отколкото за Грузия. По-лесно е за Русия, отколкото за Украина. Правилно ли е това обаче? Това са въпроси. Можем ли да променим положението? Това пак са въпроси. Надявам се, че и парламентът ще ни съдейства да намерим отговор, най-вече чрез външната си комисия. Сега, ние с босняците продължаваме да работим много и се надявам, че в крайна сметка ще стигнем до решение за тях. Сега, в момента там е висшия представител за външната политика – и а, той а, помага за изпълнението на а, Дейтанското мирно споразумение. Аз съм запознат с него, защото съм съдействал за неговото изработване. Мисля, че това е важно. Обаче дейтанското споразумение не е достатъчно за Босна. Това е едно бледо начало процесът на европейска интеграция е много по-значим, съпроводен с много повече изисквания. Ако сравните приложение 4 към Дейтанското мирно споразумение и Конституцията, предвидена там, с нормативните актове на Европейския съюз, не може да има никакво съмнение. За босненското общество европейското законодателство ще бъде много по-силен реформаторски а, двигател. А, значи, изпълнението на Дейтънското споразумение е детска игра в сравнение с изпълнението на Кико Минотер. Не може А, е, да се разчита само на структурите, които изцяло се коренят в Дейтанското споразумение. Трябва да се премине към структури, които могат да осигурят изпълнението на европейското право. Вярно, че това европейско право е много по-трансформиращо, то е много по-издълбоко реформира законодателната и всяка друга система на държавата, но все пак е и много по-силен двигател. И това правим и по отношение на другите партньори. за Турция се говори, за Русия се говори. Последно беше споменат въпроса за Исландия и за европейското економическо пространство. Да, запознат съм. Е, Швеция сега вече много отдавна е подала молбата си за членство и на нас ни беше необходимо по-дълго време да е, договорим участието си в Европейското економическо пространство, отколкото ни беше необходимо за да договорим членството си в Европейския съюз. И част от причините – а, бяха свързани с това, че имаше пожари, които Европейския съюз трябваше да гаси на друго място. Европейския а, Европейското економическо пространство е много важно. То е свързано с огромна част от европейското законодателство. Исландия, Норвегия и Лихтенштайн са участници в това пространство. Това означава, че която и да е от трите държави, ако подаде молба за членство, тя е извървяла голяма част от пътя към членство в Европейския съюз. А, огромната част от преговорите вече са зад гърба им. Знаем това от опита с Швеция, с Австрия, с Финландия. Защото когато а, отидохме а, към а, членство, а, ние вече бяхме членове на Европейското економическо пространство и това много ни улесни. А, сега, искам Сега, искам по отношение е, на е, споразуменията с трети страни да имам така е, пророческа визия, особено по отношение на Украина. Те там в Украина имат доста вътрешни проблеми в момента, както знаете. Някой път такава е демокрацията мисля, че дори можем и да сключим споразумение за асоцииране към края на годината. Това е, разбира се, оптимистична прогноза, но тя е осъществима. Това би било от огромно значение за тази държава. Мисля, че в някакъв момент трябва да пристъпим към подобни споразумения и с Грузия. Може би трябва да се установи едно общо пространство и да преминем към единен пазар. Сега. Това, не трябва обаче да бъде възприемано като начин ние да им попречим да станат пълноправни членове. Не, просто това ще е въпрос, който ще се постави на по-късен етап и ще постигането му, решаването му ще бъде улеснено. Първо, нека се направи това, което идва първо по ред. Да, искам да имам пророческа визия, ясна визия, но трябва да се направят първо малките стъпки в посока към осъществяване на тази голяма визия. Grazie, signor <clears throat> Imploro la vostra Благодаря, господин министр. Искам да ви помоля съвсем накратко, по една минута за изказвания. 20 души има още, които желаят да се изказват. По една минута, максимум една минута. Заповядайте, господин Кокен. Благодаря, господин председател. Добър ден, господин министр. Добре дошли. Много се радваме да ви видим тук. Много се радвам, че видях, че разширяването, продължаващото е, разширяване, което е още по-добре беше включено в приоритетите на шведското председателство. Тук смятам, че личните аспекти са бонус. Вие, господин министр, с вашия опит е, на а, Балканите. Не е нужно да бъдете скромен в това отношение. Мисля, че шведското председателство във ваше лице и сегашната ситуация в страните в Западните Балкани са две напълно съвместими неща. И европейската перспектива, което е най-силният стимул за държавите в региона, би могъл да бъде използван от вас. Можете ли да коментирате този въпрос? Благодаря, господин Кукън. А сега давам думата на заместник-председателя. Господин министър, с нощи на телевизията, може би, видяхте, имаше един а, голям военен парад в Турция. Турция честваше годишнината на а, инвазията и окупирането на Кипър, една криза, която трае не само от 20 години, а тя е една криза от 35 години, от част от територията на една държава, членка на Европейския съюз е окупирана. Какво е вашето становище, господин министр, по тези чествания в а, Анкара? Не смятате ли, че те противоречат на кандидатския статут на а, а, Турция. Не може една държава да иска да бъде член на Европейския съюз, като същевременно се гордее с това, че е окупирала държава. Благодаря. Сега другия заместник председател, господин Пашко. Микрофон, моля. Ако дефинираме успеха в Афганистан с това, което ще оставим след себе си, когато напуснем и ако излезем от предпоставката, че гражданския компонент е може би и по-важен от военния компонент в ситуацията там, може ли да се очаква известна инициатива, която да доведе повече последователност и повече динамизъм в изграждането на институциите там. Благодаря господин заместник-председател. Сега давам думата на госпожа Валтере. Аз искам да попитам Балтийс, за Балтийската стратегия и за плановете ви за Русия и за плановете ви за това как можете да постигнете изпълнението на споразумението с шесте точки в Грузия. Искам да задам един кратък въпрос за близкото бъдеще. Преди около година Европейския парламент призова всички национални а, парламенти да чества 23 август като деня на борбата срещу нацизма и сталинизма. Искам да запитам докъде е стигнала Швеция в това отношение и ще насърчите ли колегите си от Европейския парламент, от Европейския съюз да честват този ден, защото тази е, тъжна дата всъщност наближава. Благодаря госпожа, госпожа Валдере, а сега колегата Мауро. Благодаря господин председател. Е, господин министър, Бих желал да привлека вниманието ви е, към това, което става в е, Средиземноморието. Това, което става в Кипър, беше споменато вече от колегите и в Турция, а в Алжир, както в Ирак, имаше нещо като борба, която доведе до значителен брой смъртни случаи в Либия, в Ливан. Виждаме явления, които а, влияят а, на цялото Средиземноморие. И въпросът ми е, има ли стратегия на Европейския съюз за картината на Европейския съюз и Средиземноморието. Не може ли да се решат проблемите на тези задачи в рамките на една регионална логика и тази регионална логика е предизвикателство за бъдещето на Европа. Ние предприехме редица действия във връзка с изтока, но това не се отнася и за юга. Благодаря, господин Маура. Сега давам думата на господин Галер. Благодаря, Херман. Аз подкрепям приоритетите, които вие очертахте. Имам две неща, които искам да кажа. първия е глобалната роля на Европейския съюз. Какво трябва да се направи според вас? Какви са мерките за подобряването на възможността на Европейския съюз да се справи с кризи? Втория въпрос е свързан с Западните Балкани. Мисля, че днес е нормално, че този въпрос на ситуацията с Босна и Херцеговина е в фокуса на нашето внимание. Проблемът е, че ние в Европейския съюз имплицитно насърчаваме етническото разделение в Босна. Това според нас е проблем, който искаме да предотвратим. И не би трябвало да насърчаваме е, сръбското и хрватското население в Босна да отива в е, е, Белград и в Загреб, за да получава паспорти за Европейския съюз. Мисля, че е много важно да се намерят начини да се помогне на правителството в Сараево да изпълни изискванията. Имам едно предложение за вас. Нека да поканим специалния представител Валентин, посланник Валентин Инско за размяна на становище тук в комисията във връзка с ситуацията и най-добрите възможни мерки от, от страна на Европейския съюз за подобряване на ситуацията там. Благодаря ви. Благодаря, господин Талер. Трябва да помоля колегите да оставят време и да за свои колеги. Господин министър, Господин председател, господин министър, смятам, че когато говорите за отбрана и сигурност и свързвате с трета страна, се об... говорите също и за изменението на климата, неща, които вие подчертахте във връзка с а, изказването и на президента Обама. Как можем да използваме тези неща, за да в областта на отбраната и сигурността да изготвим една по-ясна позиция на Европейския съюз за справяне с кризите, особено в областта на европейската защита. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Янако от групата на либералите. Знам ви като енергичен човек и съм сигурен, че ще можете добре да използвате времето си като лидер на Европейския съюз. Мисля, че би било ужасно да се живее сега в развалините на газа и да се страда от ненормалните обстоятелства е, в нещо, което трябваше да бъде палестинска държава. Ние трябва енергично да се ангажираме с този проект, да се опитаме да изградим една е, надежна политика на Европейския съюз. Второ, искам да ви похваля за а, а, умерената ви политика по диспут а, а, Словения, Харватия. А, е, необходим е компромис. Вървете постъпките на Оли Рен. Думата компромис е, е реална и се надявам, че вие ще продължите тази тема. Председателя, благодаря за изказването. Преди да поканя министъра, ще дам думата на госпожа Флотра. Благодаря и добър ден, господин Бил. Първият ми въпрос се отнася за Либия и за подписването на а, споразумение за сътрудничество и партньорство а, по, до края на годината, по време на вашето председателство? В, в каква рамка виждате това а, споразумение в контекста на политиката на добросъседство и как ще включите правата на човека в а, дебатите с Либия, тъй като това е проблем в тази държава? Втория ми въпрос е свързан с Кипър, Турция институция Европейския съюз. Вие казвате, че сте по-скоро оптимист за а, ръководителите в Кипър да намерят въпрос. Това вероятно е свързано с един друг ангажимент, свързан с а, летищата, за да можете да се взем, да, да, за да може да се вземат тези решения. Как виждате перспективата в това отношение? И Господин министър, имате думата. Благодаря. Ще започна отзад напред. Посочих, че като председателство ние ще се придържаме много е, тясно до, към решенията на съвета, които са изключително свързани с този въпрос. Те не се свързват едно с друго. Ние трябва да ги разглеждаме в контекст, без да се впускаме в спец специфични подробности. Може да сте сигурни, че може да разглеждаме всички решения на съвета, за да видим какво може да се направи, за да може да се постигне решение по кипърския въпрос имаше и а, въпроса за а, нахлуване в държава членка. През 1974 година господин Пападополос не беше ръководител. Това беше тук. Там имаше един, е, е, е, едно зловещо лице. Знам, че не е дипломатично изказване това. И това доведе е, до този въпрос. Е, тогава Гърция не беше член на Европейския съюз, защото хунтата не би могла да, да, да пристъпи наблизо. И това не би било възможно и в 2004 година ние приветствахме Кипър. Ние знаем много добре защо а, тези неща не се случиха в 2004 година. Това е, е наследството от 60-те години, от 74-та година и от 2004 година. Всичко е там. Вие просто можете да изберете у нас и част от наследството, която е необходима и това е добро. Е, и искам да кажа, не водете битките на миналото, гледайте напред. В момента има два лидери, двама лидери в е, Кипър, които са с европейски разбирания и те искат да преодолеят трудностите от миналото. Да се надяваме, че ще успеят и нека да им помогнем по всякакъв начин, по който можем, защото това, което те правят е много важно не само за региона, но е важно за засилването на доверието към Европейския съюз и за преодоляването на пречките от миналото. И Бог знае, че има много такива пречки във всички държави. По въпроса за Близкия изток, Напълно споделям становището, че ние трябва да бъдем активна сила на мира в Близкия изток. По-лесно да се каже това, отколкото да се направи. Доброто в случая е, че дали ние говорим американски или американците говорят европейски език, ние говорим един и същи език. Имаме значителен, значим диалог с американското е, правителство по важни въпроси. Ние придаваме голямо значение на това. Виждаме възможностите. Има една ситуация в палестинските територии, която е доста проблематична и би трябвало да знаем, че през януари следващата година или може би не много по-късно ще има избори в Палестина и изхода на тези избори ще бъде много важен. Те ще включат всички сили в палестинските територии, онези, които ни харесват и онези, които не ни харесват, защото това е естеството на изборите. Но това ще донесе известна надежда в процеса и е, надежда за изхода от процеса. Ние много добре осъзнаваме от европейска страна какво се случва. Знаем, че и в Вашингтон се осъзнава и бихме искали да работим заедно. Имаме Ливан, там развитието е добро. Имаме диалог с Сирия по редица въпроси са на, на, на, които са на масата на преговорите и които са много важни. Има няколко въпроса, на които предишния път не отговорих. Единия път беше за визите ние попит, помолихме комисията да ни докладва, тъй като този въпрос е на комисията, в правомощите на комисията и ще видим как се реагира, възможностите за управление на кризи и по това ще говори. Мисля, че най-добрият начин за създаване на възможности за управление на кризи, е като се почне да се прилага Лисабонския договор. Това не е пълният договор, но от вътрешната, от вътрешната страна ние разглеждаме отвътре проблемите от гледната точка на чешкото председателство и на шведското председателство. Ние трябва да кажем, че това е извън възможностите дори на най-силното ротационно председателство. И само тогава, когато имаме по-добри общи институции, ще можем да дадем един по-добър отговор на проблемите на Европа и тогава вече е, възможностите за управление на кризи, отбрана и така нататък ще бъдат е, в правомощията на Европейски съюз и това, което аз искам да кажа е, и на а, министрите на отбраната, а не само на външните министри, Искам това да съществува, защото ние имаше една конкретна ситуация, не е тази, за която вие говорихте, в която а, имаше причина да се а, каже, че а, има разлика между хартиите в Брюксел и реалността. А, бойните групи са инструмент, това е скъп инструмент. Факта, че не се използват е нещо, за което не би трябвало да се оплакваме въоръжените сили на Швеция са нещо, което не сме използвали от 150 години и това е добре. Но фактът, че не ги използваме, не е аргумент да ги нямаме. Трябва да сме сигурни, че имаме възможности когато му дойде времето, да се надяваме, че няма да дойде, да могат тези сили да бъдат изхва, използвани заедно с, а, дипломатическите средства, с цивилните средства и всичко, което може да направи Брюксел по въпроса за Средиземноморието и Съюза за Средиземноморието с всичките му трудности. Аз съм много силен поддръжник на Съюза за Средиземноморието. Тук има един философски въпрос, който е много важен. Всичкото е, същото е валидно и за източното партньорство. Това е партньорство между Европейския съюз като цяло и а, съответния регион. Целият Европейски съюз, Брюксел и 27-те държави, които се ангажират с проблемите на Средиземноморието. Това не са само средиземноморските държави, а целият Европейски съюз и източното партньорство е това. Това не е м- а, партньорство на двете държави инициаторки Полша и Швеция, а на целия Европейски, институт, Европейски съюз с всичките му институции. И има и институционални измерения в тази организация, но само по този начин аз смисъл срочен план ще има а, ефект върху държавите а, към който ние се стремим. На 23 за 23 август не знам отговора на този въпрос. Може би това ще се случи, но честно казано не знам. Проблемът е, че шведския парламент е, ще бъде в вакансия точно тогава, но това няма да ни попречи, може би, да направим нещо. Мисля, че си заслужава да се посочат различните дати, които ще са важни през тези няколко месеца. Аз по-скоро съм а, обърнат към бъдещето, а не към миналото. Имаме 23 август, имаме и 1 септември. Много добре знаем всички какво се случило това. Имаме 9 ноември, 17 ноември. Ние трябва да се замислим за това какво е станало в миналото и какво означава това за бъдещето и как ще изграждаме европейските институции. Приоритетите Афганистан и Пакистан – Помолихме съвета и, е, на секретарията на съвета и комисията да докладват през септември на съвета на външните министри за това какво може да се направи по цивилен и по военен път в а, е, е, Пакистан, но само чрез спечелването на мира може да се постигне стабилност в Афганистан. И аз мисля, че ние ние можем да прилагаме широките аспекти и възможности на Европейския съюз, за да постигнем решение там. Ние знаем трудностите, свързани с мобилизирането на полицията, но амбицията трябва да продължи. И накрая господин Кук на европейската перспектива. Да, разбира се, винаги съм впечатлен от а, силата на европейската перспектива в а, Западните Балкани, в Южен Кавказ, в Украина ние и вие като парламентаристи, вие сте представители на една мечта за много държави на грашите граници и това е една мечта, която ще промени техните общества и ако им отнемем тази мечта, аз се опасявам, че други сили, може би кошмари, ще се намесят и а, мисля, че е много важно за тях и за нашата стабилност, за Юго-Источна Европа, за Западните Балкани. Това е много важно. Благодаря и за любезните думи. Благодаря, господин министр. Имаме още на души, които са поискали думата, но вече навлизаме в другите е, точки от дневния ред. Е, искам да ви призова само към коментари за по 30 секунди. Господин Поточник, е, благодаря. Господин министре, искам да ви призова за личната ви воля да поставите ударение върху партньорството на изток, но мисля, че трябва да се обърне особено внимание на някои от нарушенията на правата на човека както може би знаете, имаше участници в мирни демонстрации миналия януари, които бяха осъдени на тъй наречената ограничена свобода. Трима са задържани, очакват процес, има един осъден. Искам да ви помоля в тази връзка, понеже това става в Белорусия, да поставите начално място в дневния ред в защитата на правата на човека и на активистите, които се борят за тях в Белорусия. Благодаря. Euh, Благодаря, госпожа Декейзер. Господин Билт, е, има някои държави, е, където можем да допринесем за е, така размъртване на нещата. Сирия, вие не я споменахте почти, това въжи и за Ливан, за Палестина. Там споразуменията бяха замразени малко се раздвижиха нещата при чешкото председателство. смятате ли вие да поемете отново инициативата, особено като се имат предвид предстоящите прояви на 4 септември? Благодаря. 30 секунди, моля. Благодаря, господин министре. Не разбрах какво казахте за а, гръцката диктатура? Вие да не би а, така да оправдавате 35-годишната незаконна окупация на част от територията на държава, член на Европейския съюз. А, мисля, че това не стана съвсем ясно и за това е а, много важно да прецизирате отговора си, като си има преди, че сега е началото на шведското председателство. Господин министре, не е хубаво да се изпращат на Турция а, отрицателни послания, а, особено във връзка с евентуално членство в Европейския съюз. А, и не би трябвало също така да стимулираме Турция, когато тя пък не спазва своите ангажименти. Благодаря, господин председателю. Искам да задам следния въпрос. Аз съм един от най-притеснените за договора от Лисабон особено в светлината на решението на Германския конституционен съд. да не забравяме и предстоящия референдум в Ирландия. Аз разбирам аргументите ви за предоставянето на повече правомощия на Съюза и разширяването в този контекст. Като гледате това, което предвижда договора, разширяването няма ли да създаде повече проблеми вътрешни за Съюза, отколкото имаме по-настоящем? И няма ли да е добра идея, според вас, малко да си поемем въздух преди да се разширяваме още на изток? Председателят, благодаря. Господин Фан Бауен от групата АЛДЕ. Благодаря, господин председателю. Много се говори за Кипър, включително и от кипърците тук, задам следния въпрос. Има споразумение от Анкара според Виенската конвенция за правото на договорите. Ако сте подписали споразумение международно, трябва да го ратифицирате и да го изпълните. Как ще осигурите, защото споразумението от Анкара да бъде изпълнено и от Турция? Благодаря. Госпожа Боскурт, следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Два кратки въпроса към министъра. Първо за Търция. Ще видим какво ще излезе от преговорите между двете общности в Кипър Просто ще изчаквате ли да видите какво ще стане или ще предприемете активни стъпки пред самата Турция? Втори въпрос за Хондурас. Доста мисии в Хондурас се провалиха. Въпросът ми доколко Европейският съюз е готов да търси решение? Благодаря. Господин Лохмилер. Госпожа Лохмилер. Господин министр Билт, вие подчертахте, че човешките права ще ги поставите на централно место. Това е необходимо. Ние ви подкрепяме в това, защото Европейският съюз пострада от неразглеждането в достатъчна степен на правата на човека. Ние сега виждаме, че американското правителство се получава от грешките си и предприема мерки за подобряване на положението. Въпросът ми към вас, какво смята шведското председателство да направи, за да поемат европейските държави отговорност за нарушените документално права на човека? Проди има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря за това, че сте тук. Въпросът ми е свързан с глобалното затопляне и с резултатите, отрицателните резултати от заседанието на Г14. GAG 14. Нямаше никакъв напредък за ограничаването на емисиите. Мисля, че дори вашите предложения са твърде евроцентрични. Мисля, че ни липсва клауза, която да постави в равностойно положение развиващите се страни. Без това не можем да постигнем глобално споразумение, а от такова се нуждаем отчаяно. Благодаря. Давам думата на Мавро Николас. Поздравления за встъпването ви в функциите на председател на Европейския съюз. Европейският съюз не може да реши кипърския проблем, но все пак тя държи лостовете за присъединяването на Турция към Европейския съюз. Може ли председателството да внуши на Турция по някакъв начин, че решението на проблема следва да проистече от Аки Коминотер и че Турция би трябвало да ограничи присъствието на окупационните си войски в Кипър. Що се отнася до иммиграцията и по-специално незаконната таки, такава, е, председателството трябва да а, е, обясни на Турция, че следва да престане да изпраща колонизатори в остров Кипър. Господин Хауит. Поздравление, господин Билт за това, което казахте за убийството на Наталия Естемирова и за действията ви във връзка с освобождаването на британците и французите в Иран. Аз бях на мисия в Грузия. Не знам дали споделяте мнението ми. Въпреки, а, че предприемаме действия, не знам дали те са добра а, сдържаща сила. Мислите ли, че е, бихме могли в Абхазия и в Южна Осетия, включително по линия на преговорите с Русия, да постигнем някакъв пробив. Благодаря. Е, давам думата на госпожа Гомеш, е, която ще бъде заключителният оратор. ние непрекъснато чуваме за реформа на съвета за сигурност. Шведското председателство ще предложили нещо на следващото общо събрание. Нищо не казахте за Африка, обаче има един въпрос с огромно значение в Африка за мира, сигурността и а, за международната демокрация. Обвинението на Омар Одаши. Какво ще направите вие по този въпрос? Колеги, ке forse vorranno intervenire, ma о usato критерио Ригорозо, rigoroso, quelli che hanno... Други колеги са искали да се изкажат. Със съжаление трябва да приложа стриктни правила. Длъжни сме сега да приключим с изказванията и да дадем думата на господин министъра, благодарейки му за времето, което ни отдели днес след обета ми. ще положа максимални усилия да бъда кратък. Сега, за реформата а, на съвета за сигурност, мисля, че Европейският съюз просто отсъства от дебата, защото много са разделени вижданията. Има членове на Европейския съюз, които са членове на съвета за сигурност и имат една позиция а пък други имат съвсем друга позиция. Това не е един от въпросите, по които Европейския съюз говори с един глас мога само да обещая, че можем да подкрепим Международния наказателен съд, що се отнася до неговата работа. И там има трудни въпроси, що се отнася до мирните процеси в Дарфур, в Судан. Там има много по-сложни въпроси от конфликта между севера и юга. Знаем, че имат избори сега но би трябвало и там да окажем подкрепа все пак и да подкрепим Международния наказателен съд по Белорусия. Ще се срещнем във вторник с белоруския министр на външните работи. И въпросите, които вие поставихте, ще бъдат на дневен ред. Имахме някои предварителни разговори. Комисарят Фереро Валнер бе там. Аз още не съм бил. Обаче съм е, сигурен, че специално там гласът ни ще прозвучи кристално ясно. По Близкия изток е, зададохте въпрос за Сирия. Заместник министъра ми беше наскоро в Дамаск за разговори. Ние искаме и там да следим отблизо до, дали е възможно да допринесем за мирен процес и е, същото въжи е, за Израел, за Ливан, както и за Иран. Това ще бъде голям въпрос за нас. Е, сега, нарушаването на правата на човека в европейските страни има ги. Най-ефикасните инструменти, според нас, са в ръцете на Европейския съд по правата на човека, чието голям поддръжник съм аз ние имаме така или иначе най-силният механизъм за защита на правата на човека в света. И е, той не се ограничава само до държавите членки на Европейския съюз. Там е и Русия, например. Аз е, известно време е, председателствах Комитета на министрите на съвета на Европа, бил съм в Испания, в Словения. Винаги сме се старали да осигурим подкрепа за дейността на съда и да осигурим изпълнение на неговите решения. Вижте, и Швеция не е ангел. И ние имаме дела пред Европейския съд на, за правата на човека, където са установени нарушения от наша страна. Може би не са най-грубите нарушения, но и дребните нарушения трябва, когато става дума за правата на човека, да се възприемат сериозно. Европейския съд за правата на човека е нещо много полезно, защото когато а, аз идвам а, в някоя страна, а, мога да кажа, вижте, Европейския съд за правата на човека не е институция, която ще гони само вас. И ние а, биваме изправени пред него. Сега. Вие, а, когато питахте за Анкара, имахте предвид споразумението от Анкара, нали така? Да, има и някои други споразумения, различни заключения на съвета, да. А, мисля, че ще настояваме на спазване на споразумението от Анкара. Сега за Хондурас това, което там направихме, мисля, беше правилно. Именно подкрепихме президента Ариас и това, което той прави. Той получи непряко мандат от Организацията на а, американските държави. А, не само защото има Нобелова награда за мир, не защото има безупречна репутация, го подкрепихме, но и защото той пое отговорност за стабилността, мира и а, сигурността. А, смятам, че и нашата институция трябва да бъде в нашата част на света все по-отговорна за мира, сигурността и стабил... стабилността. И за това смятам, че можем на равнопоставена нога да подкрепим дейността в аналогичен смисъл на Организацията на Американските държави. Също и в други части на света, когато има аналогични организации, можем да ги подпомогнем, да ги подкрепим. Не ние да се намесваме, а да подпомогнем тези организации и да очакваме от тях и те да подкрепят нас, когато се налага. Сега, същото стана а, е, и когато а, е, водихме преговорите за зоната за свободна търговия, но все пак това е отделен въпрос. Сега по отношение на промените в климата, ще предам вашите а, е, тежнения на хората, които пряко участват в преговорите. Най-сетне по отношение на Грузия. Аз с една мисия бях а, цял ден. А, там за да видя кое как става на практика сега. Нека се върнем на управлението на кризите. Мисля, че през последните две години, в сравнение с стандартите от миналото, сме демонстрирали забележителен напредък при развръщането на мисиите. Ние изпратихме мисия в ЧАТ, в Централно Африканската република при много трудни обстоятелства, с много големи изисквания, при много тежка ситуация и мисля, че успяхме в голяма част от мандата си. А, имахме ирландски командир, французи, шведи, белгийци участваха в корпуса. Наистина демонстрирахме военен капацитет, който никой не можеше да демонстрира преди да предадем на ОНЕ. Е, след това в Еденския залив е, направихме е, нещо, което бе немислимо до преди няколко години. Сега резултатите са на лице. Действително имаме принос към постигане на целите там. Може би всъщност надхвърлихме това, което хората можеха да очакват от нас доскоро. 10 е, е, е, дена, две седмици или 400 души изпратихме за наблюдение в Грузия. мисля, разбира се, че там положението е много тежко по административната граница с Абхазия и Южна Осетия, но без тези хора положението ще е още по-трудно. Сега, Разбира се, мандатът на тази мисия обхваща цялата територия на Грузия. И се надявам, че те много сериозно ще изпълняват функциите си. Те го правят за момента. Патрулират цялата граница. Разбира се, има сектори, където се е, изисква много голямо внимание, защото там не можем да имаме пълен контрол. Но в крайна сметка от Абхазия и Южна Осетия всички международни организации бяха изгонени. И това, като имаме предвид, ние ще използваме всички възможности, които се очертават, за да под подкрепим мисиите на ОНЕ или на други е, структури, които биха присъствали там да помогнем на гражданите и да следим, да контролираме ситуацията. Сега, като казвам това, не очаквам то да стане в кратък срок, но все пак има политика, която е важна, дори ако в краткосрочен план не постигнем незабавен успех, защото ние задаваме принципите за бъдещето. Значи, нашата мисия има много важен мандат в, Грузия. Надявам се, че съветът ще подкрепи и в бъдеще този мандат, защото нашето присъствие е много важно за определене на принципите на бъдещата ни политика в целия Кавказски регион. Благодаря, господин министър, че толкова дълго време останахте при нас и толкова подробно отговорихте на въпросите. Благодаря и на колегите, които поставиха най-различни въпроси. Ние разчитаме на сътрудничеството през следващите месеци с вас и сме убедени, че с Европейският съюз под шведското председателство ще имаме една ръководна роля. Господин след изпращането на господин Билч, ще продължиме с обсъждането. La riunione prosegue con alcune comunicazioni di servizi e con gli ultimi due punti al... Така, продължаваме по-нататък. Всички вие е, получите два документа от секретарията. Единият е на английски язик. Това е доклад за досегашната дейност на комисията през последния мандат, а другият документ се отнася за най-важната дейност на нашата външнополитическа комисия за следващите етапи. Само на английски са тези два документа, но от началото на септември ще бъдат предоставени на всички езици и ще можете да видите какво ни очаква. Още нещо искам да ви съобща. Ръководството се събра днес сутринта на заседание и и, и Колегата Петеле ще бъде докладчик по въпроса с Таджикистан, а Найс Витенборг получи задачата да изготви доклада за бюджета. Общностният бюджет за 2010 година. Протокола и графика за следващото заседание също е даден. Сега говориме по следващата точка на дневния ред. Бюджет за 2010 година. Госпожа Нейца има думата. Заповядайте, госпожа Нейца. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, благодаря. В началото искам да ви помоля да имате търпение, защото аз съм докладчик по това становище за доклада. и аз наследих това от Иштван Центивани, който обаче не беше преизбран. И, а, и всъщност а, а, бях помолена да поема това, а, макар че бюджета не е а, сферата, в която аз съм най-компетентна, но ще се опитам да направя всичко, което е възможно. А, Днес раздадохме и аз благодаря на секретарията на комисията и моите административни сътрудници. Благодаря им за помощта. Раздадохме два документа. Проекто становище на нашата комисия и а, проекто бюджет, както а, е, това е едно становище, предназначено за бюджетната комисия, както един работен документ с редица бележки, които ви представям, както и редица проекто изменения, които е, също ще ви предложи. Естествено, вие ще решите какво да направите с тях както и дали искате да внесете допълнителни изменения. Ако не греша, крайния срок е 25 август, до когато вие можете да внасяте измененията. Сега, какви са най-важните аспекти на а, тази, а, на този раздел на проекто бюджета? Това, което за мен е най-изненадващо, е, че има общо взето липса на средства и това не е първата година, в която това се случва. Както комисията, а, даже много повече а, съвета правят това, защото те знаят, че с течение на годината могат да проявят, да се появят а, непредвидени обстоятелства и се намират пари от някъде, от някое чекмедже, което се хвърля на парламента за одобрение, а ние естествено не смятаме, че това е е, е, възможност и това е практика за дългосрочно определене на бюджета. Намаляването на поетите ангажименти се обяснява отчасти с финансирането на инструмента за предоставяне на храни, е, тъй като то се финансира главно от бюджета за 2009 година. 47% от едномилиардния бюджет, като само 27% идват от бюджета за 2010 година. Това, което също е изненадващо и за мен неприемливо, е изцяло нереалистичното намаляване на финансирането за Палестина. Ние би трябвало да настояваме основната процедура по бюджета да бъде основата за нашата работа. И както казах, не е сериозно да се намалява нереалистично сумата, като се знае прекрасно, че през следващите няколко месеца ще бъде необходимо да се увеличат сумите, които трябва от някъде другаде да бъдат намерени. Това е втората ми бележка. Комисията също посочва, че общ сума за плащанията, които са необходими по-низко, колкото в предишни години, тъй като това, което а, на френски се нарича това, което остава да бъде ликвидирано, намалява значително, като означава, че степента на приложението на политиките а, също така е, е подобрене и аз се надявам, че това е така. 220,8 милиона долара, т.е. това е сума, която е оставена под тавана на бюджета. Това е това е нещо като някакъв марш, с който ще може да се маневрира, но ние трябва да направим сравнение с факта, че комисията изрази желанието си да увеличи сумите за Палестина, ако това се наложи, както и да се увеличи сумата за Куба, Грузия, Косово и може би да са допълнителна подкрепа на процеса на обединението в Кипър и за инициативи в рамките на борбата с климатичните промени. Всичко това би трябвало да бъде финансирано по тази логика. Така че фактически парите всъщност са насочени, определени а, къде трябва да бъдат разпределени, така че всъщност няма някакъв марш и съответно а, всякакви средства за непредвидени разходи, за природни бедствия или така нататък през 2009 година ще ни изправи пред големи трудности и няма да може да го финансираме. Съветът също така намали разпределянето на а, суми с 11,8 милиарда е, евро и 58,7 милиона лева, като по този а, евро, като 311,8 евро остават. Комисията предвижда 220,8 милиона, а съвета го е увеличил до 309,90 милиона. Предварителният бюджет на комисията предвижда 7,9 милиарда в сравнение с 8,1 милиарда в сравнение с миналата година, което е намаление от 2,3% и плащанията, които се предвиждат, ни изправят с едно, пред едно намаление от 7,9%. Общото финансиране за инструмента за европейската а, добросъседска политика и, а, е, се обяснява с, с по занижени ангажименти, но аз вече подчертах този аспект. Ангажиментите към Европейски инструмент за демокрация и права на човека, както и поетите ангажименти и плащанията за предприсъединителни инструмент са също така по-низки за 2010 година в сравнение с това, което те са били през 2009 година. Трябва да се посочи обаче, че за 2010 година 100 милиона евро се преместват от политиката за добросъседство и инструмента за присъединяване към а, храните. Това е нещо, което ще се изплаща през 2010-2013 година. Това е един пример какво се случва, когато предвижданията не са точни и тогава, когато се случат неща, които е, изискват пари, се пренасочват средства с обещание, че тези средства ще бъдат възстановени и това води до един бюджет, който в, отговаря в много малка степен на реалността, която ще съществува в 2010 година и не смятам, че това е основата за изготвяне на бюджет. Съвета също така предложи намаляване на административните разходи по редица пера. Аз мисля, че Всъщност не мога да разбера защо, защо се прави това това, виждате тук едно рече реч административни разходи и го задрасквате. И смятате, че това, не може, това, това нещо, което може да се спести. Но ние искаме всички политики да бъдат правилно и ефективно изпълнени, при това бързо изпълнени. И тогава, когато имате недостатъчен административен персонал, нещата няма да се случат. Така че ако се намалят административните разходи прекалено много, вие усъкътявате собствените си политики. А ние не смятаме, ние смятаме, че това не е добра идея. Накрая предложих изменение, което предвижда пари а, за бюджетната линия 19.0203 за Балти... Балтийската стратегия. В момента там няма разпределени средства и ние смятаме, че би трябвало да има известни средства. Колегите ми от региона предложиха да се добавят около 200 милиона евро към бюджетната линия, което според мен – е може би малко щедро, малко по-щедро, така че до септември можем да видим какво може да се направи с това. И така, уважаеми колеги, това са някои бележки. Измененията, които предлагам, са предназначени да се инжектира, да се внесе допълнително един елемент на реализъм по предложенията, по поетите ангажименти, по разпределянето на плащанията. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо Нейц. Господин Галана. Благодаря, господин председател. Подкрепям всичко това, което колежката днес каза. През последните години е, често се занимавах с бюджета, тъй като участвах и в комисията по бюджета. Общо ми впечатление е, че във всички специализирани комисии се занимаваме интензивно с цифрите и се надяваме бюджета след преговори да бъде прият но това е само една моментна снимка. Момента на приемане, тогава имаме такива цифри. След това се променят. Е, идват непрекъснато изменения и комисията прави промени. По принцип, едното от изменение е във външните работи там имаме хроническо нефинанс... недостатъчно финансиране. По-специално в Палестина. През всичките години ние регулярно е, в реализацията получавахме недостатъчно финансиране и непрекъснато казвахме, за да можем реалистично да оформим работата си, че комисията трябва да направи многогодишни предложения, да не получаваме реал, нереални цифри и, така се каже, през няколко седмици да получаваме от комисарката изменения, което, които изискват нови решения. Така че съм съгласен с критиката по отношение на темата Палестина. По точка 5 на предложенията съм съгласен, за където се говори за намаляване на средствата по отношение на европейските инструменти с демокрация и човешки права, че има критика по този въпрос. Разбира се, имаме повод за това по-ефективно да използваме инструмента. Например, Иран – не искаме сценарий най-лош случай да наблюдаваме, а може а, а, отвътре да настъпат изменения, да използваме този инструмент, за да кажем, да, това е инструмента, който можем да използваме без съгласието на съответното правителство. Аз не вярвам, че за подкрепата на гражданското общество в Иран или на адвокатите, които защитават гражданите, ние се нуждаеме от съгласие на правителството. Точно за това е този инструмент. мисля, че в една държава като Иран ни са нужни много пари, така че подхода да се намали това бюджетно перо, считам за погрешен. Трябва да помисля да изготвя това или едно или друго изменение, за да стана по-ясен. Благодаря. Grazie, onorevole Galler. Ora la parola la collega Muni. Благодаря, господин Галер. Лаура. Благодаря, Благодаря, господин председател. Съгласен съм с нашия докладчик, че непрекъснато виждаме е, недостиг на средства по е, тази статия на бюджета, по тази рубрика. Значи, когато става дума е, за полето за маневриране на парламента, който е равноправен бюджетен орган и трябва да решаваме в последствие за спешни потребности, трудно е да се обясни нарастващата роля на Европейския съюз на световната сцена. която няма надлежно финансиране. Всъщност средствата се а, е, намаляват. Е, механизмът е, за храните не бива да се обърква с други инструменти, с други механизми. Много държави членки се, опис... се опитват да намерят свежи пари, така да се каже, за аналогични инициативи, за да не плащат в този механизъм. Нещо, което виждаме в Латинска Америка искам комисията ни да даде обяснение за урязването на средства за Латинска Америка. Благодаря. Има думата колегата Лузинг. Да, многократно беше споменато за хроническото недостатъчно финансиране на бюджета. За госпожа Нец също установи в нейния доклад, че действително и редица амбициозни решения са ни нужни, за да успеем да повишим ролята на Европейският съюз по отношението на нарастването на економическият растеж и на външната политика. Искам няколко предложения да направя, които можем да постигнем чрез промени на бюджета. Повишените външнополитически финансови средства, които са нужни, не бива да бъдат инвестирани във военни дейности, а в борба с бедността и с помощта за, и в помощ за развитие, както и в здравеопазване. Поемането на разходите от общ, об, общественото, обществения бюджет на общността за мерки за военно дело е забранено. Ето защо от наша гледна точка трябва да проучим тези мерки дали действително се вземат. Има примери, които казват, че, например, сателитната система, проекта Галилео, по него възниква въпрос какви средства през 2010 година за този проект Галилео ще бъ... Галилей ще бъдат взети от селското стопанство, например доколко забраната за финансиране е съвместима с финансирането на Галилей. Дали парите, така както трябва се използват, за непосредствена борба с бедността. Аз не искам подробно да се спирам на всички сфери, в които предполагам, че от средствата на общността се използват средства за военни цели, например механизма от Атина и GMS механизма. Аз се застъпвам за това да получим ясна информация в тази сфера и ако дали действително средствата се използват само в граждански сектори. И тогава ще имаме достатъчно, значително повече пари за изпълнение на нашите задачи. Благодаря. Благодаря, госпожо Льозинг. Сега Сала Франка има думата. Благодаря, господин председател. Имаме работа с един типичен случай, бюджетна процедура и докладчикът съвсем ясно е, ни представи цифрите по отношение на опълномощаването е, за изразходването им. Искам тази процедура да стане по-ясна. Имаме два документа. Единият е про- проект, становище. И ако правилно разбрах, заявленията за изменението трябва да се подават до 24 август. Трябва да се разяснат някои изменения. Доколкото правилно разбрах, членовете на тази комисия иска да променят проекта за становище и от друга страна изхождам от това, че има срок за из... подаване на измененията по отделните пера на бюджета. Ясно беше казано каква е позицията на нашата политическа група. Ние подкрепяме становището на докладчицата Искам да се спра на това, което министра каза днес след обяд. Много е важно Съюза да действа правилно в Средиземноморието. Е, има високи постове, които длъжности, които все още не са заети. Министра спомена за външна служба на Европейския съюз. Ние очакваме едно съобщение на съвета като реакция на предложението на комисията. Предпоставка за това е ирландският референдум да приеме ратифицирането на Лисабонския договор. Тогава можем тази инициатива да я реализираме. Аз се присъединявам към Жан Нейтс по отношение на положението в Палестина и Близкият изток подходът е правилен по отношение на инструмента за европейските права на човека. Днес сутринта говори с господин Брок за правата на човека в Чечения. Няколко посещения вече са направени. За нас е много важно да помислим по подаването на изменения, които целят да подсилят медиите в този регион на света. Това е свързано с най-новите събития в Чечения. Господин председател, това са моите аргументи, това са моите коментари и аз бих желал да се изясни процедурата, по-специално становището и действително ли 24 август е срока за измененията и за измененията по бюджета. Аз мога веднага да отговоря на тези въпроси. Аз попитах секретарията. Подаването на изменения могат, може да стане до 24 август. 25 август. И това въжи за цяла, целият бюджет за 2010 година, но срока 25 август е твърдо зададен поради по-нататъчните стъпки в процедурата. нашата комисия трябва да приеме становището. Госпожа Фрау Талер. Благодаря, господин председателю. Мога да кажа от името на зелените, че ние сме много доволни от, от това проекто становище на госпожа на госпожа Нейтс и в частност сме доволни от това, което е казано за подкомисията по правата на човека. Много се радваме, че тя подчертава значението на правата на човека. Това е един много резултатен начин да се изразходват средства и трябва да бъде отразено в бюджет. Госпожа Нейц правилно казва, че трябва гъвкаво, новаторски, целенасочено да се изразходват средствата. Аз в момента правя някои изменения, за да подчертая необходимостта от използване на тези инструменти в Северен Кавказ, където гражданското общество изпитва тежки затруднения. Благодаря, госпожа Хатула. Госпожа Андрикиене. Благодаря, господин председателю. Солидаризирам се с докладчицата и нейното становище, е, че твъртата е, рубрика е, на бюджета обикновено не се ползва от достатъчно средства. Ние трябва да засилим ролята на Съюза като глобален лидер. Искам да се спра на стратегията за Балтийско море, един от приоритетите на шведското председателство, споменати днес от господин Карл Билт, външен министр на председателя. Европейският съвет би трябвало да укрепи тази стратегия през октомври и след това да започне нейното изпълнение. В момента изготвяме плана за действие е, затова подкрепям вището на докладчицата, че трябва да предвидим 20 на милиона евро поне за изпълнението на стратегията през 2010 година. И така, изчерпаха се изказванията на ораторите стигаме до представителите на а, комисията. Гери Милер и Андра Лиса, имате думата. Благодаря. Извинявам се. Не, извинявам се. Докладчикът. Докладчикът ще може да се изкаже накрая. Искате сега ли да се изкажете? А, да. Много се извинявам, че вземам думата обратно от комисията. Обръщам внимание, че в абзац 6 на последния ред в проекта трябва да се чете Continued Financial Assistance to the Turkish Cypriot Community, т.е. продължаване на финансовото съдействие за турската кипърска общност. Някак си думата кипърска е изпаднала от текста. Благодаря ви. Както казват големите философи, дяволът се крие в детайлите. Господин Милър. А, благодаря ви. Аз съм шеф на финансовото звено на Генерална дирекция по външните отношения. Искам да кажа за новите депутати. Правилото на комисията в тази процедура е ролята на фасилитатор и ние сме на, а, на разположение на е, комисията е, за всичко, което е необходимо. Поздравявам госпожа Нейц за трудната и задача. Ние сме на ваше разположение за изготвянето на становището по бюджета. Ние е, много често имаме общи виждания по въпроса. Позволете ми да започна преди да дам думата на колегата си от Генерална дирекция по разширяването да ви кажа, че ние отговаряме в моята дирекция за програмните инструменти на, коли... на Комисията по външни отношения. Ние се опитваме да координираме многогодишния бюджет за външни действия и като генерална дирекция ние също така управляваме някои от инструментите, включително инструмента за а, управление на кризи и така нататък. А, това беше от мен. А, искам да започна с някои общи проблеми за това, което беше окачествено като сериозно недофинансиране и хронична липса на фондове за външни действия. А, този въпрос се повдига всяка година. Комисията смята, че в нашите предложения за следващата година сме оценили адекватно за всички изразходвания. Ние трябва да ви предложим, да направим нашите предложения през май и да преценим какво ще трябва да се изразходва през следващата година. Това е трудна задача. Естествено, а, ние понякога се налага да се върнем към направените предложения, да ги изменим до края на годината поради броя на, и, на различните предизвикателства, пред които сме изправени. Ние се връщаме по някои въпроси. Ние не бихме могли да бъдем сигурни през май за неща, по които имаме по-дефинитивно отношение до края на годината. Госпожа Найт знае, че най-големия най-голямото паро в нашия бюджет ще бъде Палестина. След това ние ще можем да преценим какво ще бъде участието на други донори. Това исках да кажа. Всъщност в началото на септември комисията ще приеме изменение на бюджетното предложение и Палестина ще фигурира там. И това е, ще има и един друг приоритет също така конференцията за климатичните проблеми в края на годината. По въпроса за това дали сме свръхфинансирани или недофинансирани, като се появят нови проблеми, обикновено намираме решение. Членовете на комисията а, които са били тук и в и миналата година, знаят, че ние намерихме пари за а, а, източното направление за храните, така че ситуацията не е толкова мрачна, колкото изглежда. Сега по въпроса за маржа в следващите години след 2011 година, то е някъде около 115 милиона евро годишно. Комисията по външни отношения естествено е загрижена Отчитаме казаното в проекто бюджета за преразглеждането на бюджета. Имаме предвид, че това е в времевата рамка 2007-2013 година и то се казва, че там се казва, че по средата на този период ще има едно преразглеждане за да се знае какво е постигнато. Отбелязах казаното от докладчика за преразглеждането на бюджета. В този контекст може би трябва да спомена като част от споразумението миналата година за инструмента за храните и изразената загриженост на парламента. Комисията се съгласи да направи една специална оценка и ние ще представим това през септември заедно с предложеното от нас изменение. То ще получите един задълбочен анализ на ситуацията от сега до 2013 година. И ако ми позволите, господин председателю, да се върна на някои конкретни въпроси, повдигнати от докладчика. Комисията приветства усилията на докладчика във връзка с инициативите. Това е общата тема на бюджетната процедура. Това е процедура от типа пинг-понг. Комисията прави предложение, съвета го разглежда, след това съвета отрязва а, някакви средства, а, след това се връща в парламента. Обикновено комисията смята, че разходите, намаляването на разходите е необоснователно и така нататък. Както каза госпожа Нейц, е много важно да се възстанови нивото на поетите финансови ангажименти. Ние също така се отнасяме много благоприятно за възстановяването на бюджета за информационните политики. Други сфери, в които ние е, напълно сме съгласни с докладчика, са във връзка с, с плащанията. Това са много важни плащания, защото това са парите, които всъщност ние можем да изразходваме. И там а, някакви намаления от а, рода на 500 милиона евро ще доведат а, до значително намаляване. Инструментите на Релекс са вече в третата година на техните изпълнения, така че всякакви намалявания ще а, би, би могло да забави изпълнението. Ние също така приветстваме подкрепата на докладчика за админи... във връзка с административните разходи. И сега ще приключа с изменението, според което се предлага 20 милиона за Балтийската стратегия. Трябва да се разбере намерението а, за това изменения. ако то е инспирирано от регионална политика, комисията може би ще бъде малко трудно да финансира това предвид е, изборите. Трябва обаче да седнем и да разберем какво стои за е, предложението на това изменение. Също така много ми харесва пилотния проект. Е, ние с удоволствие ще седнем с Димитър и ще видим къде са проблемите, къде би трябвало да бъдат приоритетите. Благодаря ви. И сега, ако ми позволите, ще, дам, ще предам думата на колегата ми, господин Лайс. Благодаря. Казвам се Андре Лис. Аз съм отговорен за координация на финансовата помощ в Генерална дирекция разширяване нося от тази отговорност заедно с госпожа Дебучи, която отговаря за човешките ресурси. Искам да благодаря за поканата към нас и да поздравя, разбира се, новоизбраните или преизбраните евродепутати. Това е случая с госпожа Нейц. Очакваме плодотворно сътрудничество, каквото винаги сме имали с вашата комисия. Искам да благодаря на госпожа Нейци да я поздравя и за това, че пое е тази нова функция от предишния докладчик. Очаквайте подкрепа от наша страна в бъдеще. Що се отнася до разширяването, както каза и господин Бил, трябва да отправим добри, подходящи сигнали към страните кандидати и към потенциалните кандидати в тези трудни времена на финансова и економическа криза. Те се нуждаят от подкрепа повече от всякога и това засяга както оперативния, така и административния бюджет на механизма за предприсъединителния процес. Генерална дирекция разширяване е предложила не намаляване, увеличаване на бюджета за тези цели през 2010 година в съответствие с индикативната финансова рамка, която даваме всяка година заедно с пакета за разширяването, нещо, което е задължение на комисията по приложимия регламент. Сега по отношение на намаленията на бюджета за отделни бюджетни редове. Имаме малки суми като намаление, но те не са незначими. Най-напред структурния механизъм за предприсъединителна помощ, може би някои от вас знаят, но не всички. Този механизъм има пет компонента развитие на институциите, върховенството на закона, стимулиране на добросъседски отношения между страните в Западните Балкани и в Турция. Тези два компонента въжат за всички страни. Има още три компонента, които са валидни само за страните кандидатки и които са насочени към безработица, социално интегриране, образование, инвестиции в малки и средни предприятия, иновации и а, селски райони. Значи в тези три компонента главно са намаленията, що се отнася до трансграничното сътрудничество с държавите членки, които са съседи на регион. Според нас тези а, намаления ще имат много отрицателни последици. Първо, ние всички институции на Съюз Съюза, е, съветът, комисията и парламентът сме искали страните кандидатки да е, създадат е, необходимите структури за децентрализирано управление на средствата, което изисква контролни механизми в страните за управлението на средствата и защита на интересите на общността преди да започне изпълнението на проектите. По тази причина средствата за трите компоненти, които предвидихме през 2007-2009 година в началото на новия механизъм се държаха умишлено на ниско ниво, за да се даде възможност на съответните страни да изградят структурите си за изпълнение на проектите и финансов контрол. Страните демонстрираха напредък в тази сфера и комисията до края на годината трябва да даде зелена светлина за начало на проектите. Ако предложените намаления на съвета бъдат възприети, това означава да да не зачетем усилията на тези държави. Освен това, ние ще дадем сигнал, че не сме солидарни с тях в времената на криза, тъй като тия компоненти са насочени именно към ограничаване на социалните и економическите последици от кризата. Много важен аспект, очертани от госпожа Нейца, е методът на планиране на помощта им, тъй наречения многогодишен подход. Комисията изготвя програми заедно с страните бенефициери за 3 години и след това се правят годишни траншове. До сега виждам, че се заделят 100% от средствата. Ако не се спазят параметрите на многогодишните програми, това ще се отрази върху ефективността на помощта, оказвана от Европейския съюз. И ще има впечатление, че се намалява средствата за 2009 година и в сравнение с 2009 година, но това ще е, означава и намаляване е, за целия многогодишен период. Сега искам да дам думата на госпожа Дибучи, е, която ще се спре по-специално на административните разходи и това как ще подходим към тяхното управление. Благодаря. Е, господин председателю. Докладчикът вече каза колко е важно в централите и в делегациите да има достатъчно служители, които да боравят с бюджета. През 2010 година е, комисията е поискала много малко увеличение в сравнение с предходния бюджет, но ние бяхме твърде умерени. Една от причините е, че Генерална дирекция разширяване пое всички задачи на Европейската агенция за реконструкция на Балканите, за възстановяване на Балканите. Затова там се нуждаем от повече хора. Важно е също да се каже, че ние искаме да подкрепим Косово. Име, което неколкократно се спомена в разискванията до сега. Там се нуждаем от повече хора от, в службата за връзка в Прищина. Искам да подчертая и нещо, което други казаха е, е, сега е, сме в процеса след управителен съвет и като цяло административните намаления са по-малко. Вече имаме 25% по-малко и въпреки това съветът още ни отрязва в сравнение с бюджета от 2009 година. Бюджета за 2009 не беше достатъчен. Така че надявам се да разбирате, че при тези условия така предвидените намаления значително ще намалят възможността възможностите на делегациите да осъществяват предварителния контрол, необходим за децентрализираното управление на средствата. Също така обаче се поставя под съмнение капацитета на делегациите и на седалището да осъществят контрол и оценка съгласно финансовия регламент няма да можем да осигурим добро финансово управление, законосъобразност и редовност на финансовите операции и отпускането на средствата. Комисията много остро чувства това. Знае, че е, ние говорим за изразходване на е, пари на европейските на дънакоплаци, но в момент на економическа криза правилното изразходване на средствата са ни, е, е, много важно за нас. И ние смятаме е, и вярваме, че тази комисия ще спомогне е, да се снабдим с тези бюджетни средства, които са жизнено необходими за изпълнение на нашата дейност. Нещо подчертано и от господин Билт. Благодаря на комисията за това че се изказа. Давам думата на госпожа Нейц, докладчика за окончателни коментари. Благодаря. Искам да благодаря на първо на всички колеги, които коментираха по моя проект документ. Искам да потвърдя, че наистина крайният срок за измененията е 25 август и всички и текста и числата подлежат на изменения, не само числата, които аз предложих да бъдат променени, а всичко в раздел 4, ако смятате, че това ще бъде полезно. Повечето от колегите много любезно казаха, че се съгласяват с това, което предлагам. Отчитам това с удовлетворение.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 След кратка почивка ще продължим нашата работа, затова искам да благодаря на всички. Извинете, имаше техническо прекъсване. Благодаря ви за коментарите. Както току-що беше посочено, 25 август е крайният срок за внасянето на измененията. Причината е, че ние трябва да приемем становището на нашата комисия до 2 септември и да го предадем на комисията по бюджета до 9 септември. Измененията могат да бъдат внасени на френски и на английски, тъй като няма да имаме много време да ги а, превеждаме. И сега последно споразумените за партньорство и а, сътрудничество с, с, госпо, с между европейските общности и Таджикистан. Благодаря. Господин председател. Благодаря, господин председател. Това е една тема, която много внимателно следих през последните пет години цялото развитие в този регион. Аз сега се много радвам, че 26 държави членки вече подписаха споразумението. Речитаме и Гърция да направи тази стъпка. От Европейският парламент сега зависи дали ще дадем съгласие и одобрение преди още да бъде одобрено споразумението или след това, имаме два текста за проект на споразумението, препоръчва се да дадем одобрение и след това имаме един проект за е, резолюция. Тази резолюция разяснява с какви проблеми се конфронтира тази държава. Има редица препоръки, които са към Таджикистан неща, които ще подбърят положението в страната. Аз много бих се радвал, ако колегите до 25 август се, 12 часа се опитат да подадат своите изменения за подобряване на този текст. Много е добре да бъдем реалистични и открито да кажем, че Таджикистан не е държава без проблеми. тези държави има голяма бедност, с която тя се сблъсква, много слаба економическа структура, има ограничени ресурси, нито разполага с много природен газ, нито с нефт. През последните години държавата чувства промененият финансов е, климат в Русия – и в околните страни. Говори се за корупция в цялата система на Таджикистан, всички нива. На всички нива е корупцията. Има политическа стабилност в Таджикистан, но няма демократични условия, поне няма демокрация според нашето разбиране. Опозицията има ограничена власт. Тази държава се ръководи от една партия – в доклада по-подробно е споменато от това. Трябва ясно да се каже, че цивалното, гражданското общество не се вижда ясно в нея и нито пък има голямо влияние. Бяха наистина изготвени нови закони, които обаче не облегчават регистрацията на неправителствени организации. Религиозните свободи също са ограничени. Има дис, а, закон, който се обсъжда а, е, за ограничаване на религиозни практики. Европейският съюз гледа на Таджикистан като важен партньор на границата с Афганистан. Таджикистан има потенциала да бъде модерна, модерно функционираща държава, която е в състояние да изпълни своята роля в борбата срещу тероризма, срещу екстремизъм, срещу търговията с наркотици. Това са най-важните причини, поради което държавите членки и комисията желаят да подкрепят Таджикистан, да показват по-голям ангажимент към него и обявяват своята воля, своето желание да сключат споразумение за партньорство и сътрудничество. През юни 2007 година приехме стратегия за Централна Азия. Парламента изготви специален доклад, в който ясно се казва, че Централна Азия – се състои от много различни държави с различни общества и са различни условията във всяка една от тези държави. В нашата политика ние трябва да отчетем това и да я диференцираме според съответната държава. Аз много се радвам, че парламента се идентифицира с това становище. Геополитическите аргументи, естествено, са много важни международната общност не може да си позволи една отслабваща държава на границата с Афганистан. Много е важно да се изпрати ясно послание към Таджикистан, че сме готови да работиме тясно с Таджикистан. Но Таджикистан от своя страна трябва да извърши необходимите реформи народа на Таджикистан също очаква тези реформи в областта на правата на човека, е, гражданското общество, борбата с бедността. Ние си желаем тази държава е, с, е, чрез диалог да постигне тези е, цели и с ангажимент. Аз се надявам, че Таджикистан, както в през случаи е, потвърди, се застъпва за ценностите на Европейския съюз, готови са да повишат търговията с Европейският съюз и едновременно с това обещава сътрудничество в най-важните области. Но сега очакваме конкретни мерки в ключовите области, например правата на човека, демократизиране на обществото, повишаване на благосъстоянието, здравеопазване, борба с престъпност, с корупцията, Ние искаме Таджикистан да гледа сериозно на тези въпроси. Няколко думи сега по условията. В споразумението в параграф 2 е написано ясно, че демократичните принципи са основните е, човешки правила да бъдат съблюдавани – в този проект има и резолюция, в която апелираме към комисията в сътрудничество с председателството да проучи демокрацията и правата на човека в Таджикистан, дали действително на всички нива на диалогът с Таджикистан се спазват и Европейският съюз да окаже всяка мислима помощ в тези сфери. Тази резолюция е апел към международните донори средствите да ги предоставят директно на гражданското общество на отделните економически субекти. Разбира се, при спазване на определени критерии и при спазване на прозрачността. И накрая, драги колежки и колеги, искам да кажа, че съм на мнение, че е време да навлезем в по-тясно сътрудничество с, с Таджикистан. Първата стъпка би могло да бъде това споразумение за партньорство и сътрудничество и преди това ви моля да го одобрите. Благодаря ви. Благодаря, господин Петерле. Колежката Хаотлан има думата. Благодаря, господин председател. В заключението от името на групата на зелените се казва, че е, вярно е, че Таджикистан е важна държава, но ние би трябвало да обърнем внимание на факта, че Таджикистан е има забележими, забележителни, значителни природни ресурси и Китай предвижда голяма инвестиционна програма от порядка на 650 милиона евро и аз бих желала да внеса едно изменение именно, че е много важно да се проследява екологичното въздействие на различните проекти. Сигурен, сигурна съм, че е, докладчик е, е, е прав, когато казва, че трябва да се предприеме диференциран подход. Таджикистан а, а, няма проблемите с правата на човека, които съществуват в други държави в региона, но като член на подкомисията по правата на човека, обикновено ние разглеждаме тези неща предварително сега а, това може да се направи едва по-късно. Аз много се радвам, че докладчик е засегнал и този въпроси. Благодаря, госпожо Хаутела. Господин Галер е следващия. Благодаря, господин председател. Бих желал да благодаря на колегата Петърле за направените коментари. Мога да се съглася до много голяма степен с неговите заключения и с заключенията от проекто резолюцията. Може би тогава, когато обсъждаме и описваме политическата ситуация, може би трябва да направим едно малко актуализиране. Не съм съвсем сигурен дали текста е с днешна дата, доколкото разбирам, той е изготвен по-рано, защото в е, е, точка 9 се казва, че Таджикистан е една демократична държава и така нататък. Е, мисля, че неодавна, е, през последните седмици, ние е, получихме тревожните новини, че лица, отговорни за гражданската война от преди 10 години, са избягали в Афганистан и от Афганистан и Пакистан поради повишеното напрежение там и са се върнали и а, са се свързали с талибаните в южната част на страната и изглежда а, те са в състояние да упражняват контрол върху територията. Следователно, аз бих казал, че ако казваме, че Таджикистан е една общо взето стабилна страна, а, поне би трябвало да отчетем известна степен на дестабилизация в резултат на тези сили, при което и а, правителството също така не е особено демократично и успешно в социално-економически план. Следователно, ние трябва да подкрепим резултата и, да не се самозаблуждаваме, че има ситуация, която там не би могла да бъде описана като стабилна. Благодаря, господин Галер, за вашето изказване. да, съгласен съм с казаното от докладчика. По принцип бих предпочел едно по-задълбочено позоваване към значението на Таджикистан като държава, връзките и с Русия и с Европейския съюз. Именно това е причината, поради която тази държава е важна за нас. именно това е причината, поради която има такива нарушения на правата на човека. Това е една държава, а, която, в която повече от 150 хиляди души загинаха в гражданска война и проблемите в тази страна се държат отчасти на факта, че беше постигнато споразумение между основните политически и криминални групировки в страната. Гражданската война в Таджикистан беше до много голяма степен война между различни коалиции и трафиканти – и Таджикистан беше също така обект на силна намеса от страна на ОНЕ в мироопазващата сфера и също така в сферата върху контрола върху наркотиците. Беше създадена една агенция за контрол върху наркотиците наркотиците. Беше направен опит да се спре притока на наркотици от Афганистан до Западна Европа. Тази агенция успя да, конфискира, да конфискува повече от 3 тона хероин за няколко години. Тя беше финансирана предимно от Европейския съюз. Документът е добър в анализа на економическата ситуация и предложенията му са по същество и добри в това отношение, но аз бих желал да видя повече акцент върху, върху истинските причини за бедността и нарушаването на правата на човека в Таджикистан. Страната е много бедна, повече от 50% от населението и живее под прага на бедността. И аз бих предпочел а, един по-голям акцент върху тези въпроси. Средствата от Европейския съюз би трябвало да бъдат насочени на пряко към инициативи за намаляване на бедността, защото иначе винаги ще се стигне до а, значими нарушения на правата на човека, не само от страна на правителството, тъй като имаме и наследството от а, гражданската война, наследството, наследството на ислямския фундаментализъм. Сега няма време да се впускаме в тези въпроси, но бих а, препоръчал да се постави повече акцент върху тези въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Арлаки. Не виждам някой друг да желая да се изкаже поради което ще дам думата на представителя на комисията за коментар. Извинявам се, аз се казвам Браун, от комисията съм. Благодаря, господин председател. Искам лично да поздравя новоназначения докладчик господин Петерле. проявихме голям интерес към неговия анализ, както и към въпросите поставени в последствие от различните членове на комисията. Съвсем явно положението е тежко в момента. Тъй като чуваме последните новини а, за проблемите на вътрешната сигурност. Още е рано да се каже на къде вървят нещата, но има основания за тревоги, поне от гледна точка на комисията. Първо, Таджикистан играе голяма роля а, като бариера срещу разпространението на тероризма и екстремизма а, от юг. Той има 300 км обща граница 1300 км с обща граница с Афганистан е, и е, там имаме специален проект за управление на границите, нещо, което много добре се възприема от държавите членки на Европейския съюз. Това е много важно за нас, не само от гледна точка на макросигурността, поради риска от разпространение на ислямския е, екстремизъм от Пакистан и Афганистан, но и на ниво микросигурност. Е, е, борбата с престъпността като цяло и с е, трафика на наркотици. Е, въпрос поставен от някои членове на комисията. Поканихме президента в Брюксел през февруари. Президент, председателя Барозо постави някои актуални въпроси във връзка с нестабилното положение на страната и охраната на границите. Имаме проблеми, доколкото страната така е слаба като държавно управление, не се решава основата на лежащите проблеми и изисква се подкрепа. Енергийната инфраструктура също не е в достатъчна степен развита за да се осигури доставката на електричество, двигател на економиката на страната през последните години са парите, които пращат таджикистанските емигранти от чужбина. Те бележат през последната година драматичен спад. Така че е, за следващата година комисията е, има е, много сериозни притеснения, че може да се стигне до социални бунтове, особено ако се стигне до връщане на емигрантите, които таджики работят в строителния сектор на Русия. Поради економическата криза може да се стигне до такова връщане. Страната играе важна роля в изпълнението на стратегията на Европейския съюз Централна Азия, одобрена от Европейския съюз през 2007 година. И се ратифицира споразумението с, за, за сътрудничество. Доколкото разбираме, Гърция е потвърдила вече ратификацията си през септември. С тази ратификация и с съгласието на парламента споразумението ще влезе в сила и смятаме, че това ще разшири отношенията ни с Таджикистан, ще подобри тяхното качество. Освен това, така ще дадем заявка за нашата воля да помагаме на страната, защото тя, както казах, има централно значение в нашата стратегия за Азия секретарятът на парламента трябва да актуализира документа. Може би ние бихме добавили някои елементи. Също и това ще бъде добър материал за обсъждане през септември, като евентуално предстои и приемането му на пленарно заседание. По правата на човека искам да уверя присъстващите членове, че наистина положението ни притеснява. Първия диалог по тази е, тема се състоя е, е, с Таджикистан през октомври миналата година. Тогава бяха първите ни контакти, обменихме мнение за първи път. Все още има някои е, щекотливи въпроси. Свободата на медиите, достъпа до е, затворите на МКЧК, е, детския труд Фактът, че провеждаме диалог, според нас е положителен политически сигнал и само начало. напоследък в Душанбе проведохме семинар на гражданското общество и той се оказа много успешна проява. Всъщност той допълни диалога по правата на човека. Бе посветен на правото на справедлив процес и независимата съдебна власт. Наистина семинарът може да бъде оценен като успех, Беше посетен от представители на компетентните държавни органи. Наскоро бе назначен омбудсман в страната по препоръка беше изготвен списък с препоръки и до края на август ще бъде е, е, изготвен окончателен доклад е, въз основа на разискванията, проведени на семинара. Въпросът за правата на човека е е, мултидисциплинарен, засяга много сфери и е, има централно значение за комисията. Смятаме, че в стратегията на е, Европейския съюз е, трябва е, да има възможности да се осъществява и диалог по правата на човека. Трябва да има съответен форум за това и за това Очакваме парламентът да даде своето съгласие за надлежното и своевременно ратифициране на споразумението за партньорство и сътрудничество. Благодаря е, на представителя на комисията за това, което ни каза. Сега давам думата на господин Петерле, докладчика за заключителни коментари. Е, Spoštovani колеги. Благодаря много, господин председател, уважаеми колеги. Уважаеми представители на комисията, Последната точка от дневния ред е, е не е непременно най-скучната, както ние показахме и мисля, че ние сме съгласни по общите аспекти на предложението. Благодаря за приноса а, и за допълненията, които бяха направени. Ще се опитам да ги включа в моя доклад, който не беше завършен в предишния мандат на парламента и така мисля, че е, би трябвало докладът естествено да бъде актуализиран. Готов съм да си сътруднича с колегите и а, очаквам, че ще внесете а, е, измененията си до 20 5 август и а, е, с удоволствие ще а, е, си сътруднича с комисията. Председателя, благодаря ви. А, е, искам да благодаря на докладчика за коментарите и да ви кажа, че отново а, имаме молба да се приложи процедурата за спешност, процеса на ратификация а, наближава и 29 август 12 часа е крайния срок за измененията, за да може той да бъде, документа да бъде прият на 2 септември. За съжаление няма да бъде възможно да се преведат измененията на други езици. Те би трябвало да се подават само на английски. И, а, имаме нужда от това споразумение, което е изключително важно за стабилността на региона. И преди да закрия заседанието, искам да кажа няколко неща за бъдещата ни работа. микрофон. Ние ще се срещнем на 1 и 2 септември. Тогава наш гост ще бъде комисаря Оли Рен. Той ще ни даде актуална информация за ситуацията и за позицията по Западните Балкани и Турция. Ще чуем новия представител на Европейския съюз, Афганистан и Пакистан. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви много полезно и приятно прекарване на е, лятната вакансия.